Myślę, że możemy rozpoczynać. можем вече да започваме. Имаме доста наситен дневен ред за деня. Основната ни точка за днес е изслушване по пакета за млякото и перспективите за развитие на сектора на млекопроизводството. Надявам се, че сте съгласни с предложения дневен ред и можем да го приемем. Имаме да разгледаме само една тема. Нашето заседание се предава на живо по интернет. Имаме осигурен превод на 20 езика без естонски, малтийски и словашки. И така можем да пристъпим към работа. За мен е удоволствие да открия това изслушване за сектора на млягопроизводството, да разгледаме законодателната рамка и перспективите за неговото развитие след като изтече прилагането на квотната система. Това Знаем, че ще се случи отдавна. И колкото се повече се доближаваме до крайния срок, е, толкова повече въпроси и съмнения възникват. Има някои притеснения, които са свързани с е, това как ще се отрази на системата на ценообразуването в, е, смеч... в млечния сектор. Имаме поканени множество видни експерти и ще, ще запознаем с сложните аспекти на този въпрос и евентуални решения. Знаете, че Джеймс Никълсън е нашия докладчик по този въпрос. Ние изготвяме доклад по собствена инициатива. Той се занимава с тази тематика от много години. В изслушването ще участват 9 експерти. Всеки от тях ще разполага с по 10 минути. Искам да ви помоля да се придържате към този регламент. Първо ще разгледаме прилагане на пакета в сектора на млекопроизводството. Ще изслушаме тримата експерти, след това ще дадем думата на координаторите и след това на останалите членове на комисията, които искат да поставят въпроси. Във втората част на изслушването ще дам предпочитание на унези, които не са имали възможност да се изкажат по време на първата част. Тоест, надяваме се, че няма да задавате въпроси два пъти. Преди да преминем с първата ни тема, ще дам думата на господин Джеймс Никълсън. Моля ви да кажете няколко встъпителни думи за това изслушване и за темата като цяло. Най-напред искам да ви благодаря, господин председателю, и да приветствам с добре дошли всички тук в Европейския парламент. Този дебат е интересен. Виждаме, че интересът е много голям. Това никак не ме изненадва, тъй като сектора на млекопроизводството е изправен пред перфектната буря, с колебливи цени, с проблеми в ценообразуването, с несигурност за бъдещето, особено след април, когато ще бъдат примахнати квотите. Всички знаем, че това ще се случи от много време. Решението беше взето преди много години за отпадане на квотите. Сега то трябва да се приложи на практика, да се съобразяваме с него. Средните цени през последните 12 месеца спадат драматично, което се отразява сериозно върху сектора. Ние изготвяме доклад по собствена инициатива, но се надяваме, че а, той ще излезе в момент, който ще е ключов за развитието в бъдеще на сектора на млекопроизводството в целия Европейски съюз. Аз не съм убеден това, което сме преживели през последните 12 месеца, увеличаване на обемите на произведеното мляко. Това сега се отразява върху потреблението и създава проблеми за сектора. Надяваме се, че този доклад ще бъде много своевременен в важен момент от историята на развитието на млекопроизводството. Ние сме провеждали множество разисквания през последните седмици. Два такива бяха проведени за настоящото положение и за бъдещето на млекопроизводството. Искам да изразя уважение към колегите, които работят в нашата комисия по тези въпроси, за това провеждаме днешното изслушване. Всички знаят и всички могат да кажат колко тежко е положението, но аз искам да чуя по какъв начин могат да се разрешат проблемите и как, как може да се гарантира бъдещето развитие на млекопроизводството. Аз няма да отнемам повече време, господин председателю. Аз искам да изслушам експертите, ние ще изготвим а, нашия проект доклад, той ще бъде обсъден, ще бъдат внесени изменения и се надяваме, че през април или май ще бъде а, гласуван в пленарна зала. Не можем просто да се измием ръцете и да кажем, че това е отговорност на комисията или на съвета, тъй като ние сме със законодатели, като Европейски парламент, в рамките на съвместното вземане на решения за това трябва да отчитаме трудностите, които изпитват работещите в този отрасъл. Аз разчитам на нашите експерти, които идват от различни части на Европа и бих искал да чуя от тях какво е мнението им по въпроса. Председателят Да, това е добро предложение. Ние ще изслушаме първо експертите, след което ще поставим въпроси. Предлагам, харесвам предложението на господин Никълсън. Ще дам думата на нашите експерти след малко, но преди това искам да дам думата на господин Мансел Реймон, който е председател на Копа Когека, работната група по млекопроизводството. Моля ви да се придържате към регламента за времето за изказване. Господин председател, уважаеми депутати от Европейския парламент, дами и господа, искам да ви благодаря за поканата да говоря пред вас. Млякото е нещо, което ме вълнува силно, както и вас. В Уелс, в Обединеното кралство, имам ферма, сега синът ми и моят племенник се занимават с този бизнес. В Копа Когека участват представители на всички държави членки. Представляваме около 7500 фермери, които се занимават с млекопроизводство. производство от планински и полупланински райони. Да, има предизвикателства при този сектор и това са средносрочни, дългосрочни предизвикателства, с които трябва да се справят производителите, но времено с това ще има и възможности в дългосрочна перспектива. В краткосрочен план има предизвикателства, свързани с натиска върху пазара, както и геополитическите решения, състоянието на световните пазари, временното оттегляне от пазара на Китай. Има съществено спадане в цените не само в Европейския съюз, но и в целия свят. Но загубата на пазари за нашата продукция в Русия, която възлиза на 13% от обемите, това има сериозни вътрешни отражения. Говорим за преки и за косвени въздействия по цялата верига на доставките. Има сериозен натиск, под който са поставени производителите, както и останалите участници във веригата. Има спад в цените, както каза цели Европейския съюз, особено в страни, които са близки до а, Русия. Те пострадаха най-силно, имаха най-сериозни загуби бяха предприятия стъпки, за да се отслаби натиска чрез използване на наличните инструменти за тази цел в ОСП. Дейността на комисията в това отношение се оценява високо от нас, но трябва да се положат повече усилия. Външните рискове за вътрешния пазар водят до спад на цените до нивата на интервенционните цени. 270 17 цента на тон еквивалент. Разходите за производство междувременно се покачиха. Знаем, че тези не спаднаха малко, но особено постоянните разходи нараснаха неимоверно. Комисията също трябва да гарантира, че вътрешният пазар ще функционира добре през тези, по това време, защото фермите очакват възвръщаемост, за да могат да покрият разходите си и да могат да развиват бизнеса си. В средносрочна и дългосрочна перспектива има сериозни опасения за колебания в цените, което ще се отрази на бизнеса. Необходимо е да има по-добро функциониране на веригата на доставки, трябва да се гарантират подходящи условия по цялата верига от производството до крайния продукт в целия Европейски съюз. Това създава проблеми дългосрочна перспектива и трябва да се намери решение след като отпаднат квотите. Европейския съюз трябва също да се възползва от възможностите, които възникват от нарасналото търсене в световен мащаб което се очаква да нарасне до 2024 година да нарасне с 2,1%. За да се възползват от тази възможност, млекопроизводителите трябва да обновят инфраструктурата си, да станат по-ефективни, по-конкурентоспособни. Затова ние от работната група искаме да има нужната гъвкавост относно очакваните глоби, които ще се наложат на някои държави членки, за да бъдат изплатени очакваните суми. Пазарът на млечни продукти в Европейския съюз се доближава до световните пазари и за това е по-силно зависим от колебливостта на цените в световен мащаб. Тази колебливост на цените се обославя от световни фактори. Има ограничения върху производството, но то вече не е достатъчно като се има предвид глобализирания пазар. Европейският съюз е нетен износител на млечни продукти от десетилетия и е важно Европейският съюз да запази своята конкурентоспособност и да остане важен играч на световния пазар. Ние имаме въведени мерки, целта на които е да защитят млекопроизводителите в Европейския съюз от колебанията в цените. За сега обаче фермерите не разполагат с нужните позвания, за да се справят с този проблем. Може би ще се налагат други мерки, за да се справим с тези последици. Те могат да са от доброволен характер за млекопроизводителите. Публичното интервенция и частното складиране може да помогнат за запазване на нивото на цените. Защото това, което имаме в млекопроизводството, вече не е достатъчно да защити млекопроизводителите в времена на кризи, особено що се отнася до разходите за производството. Трябва да се приложат и по-целенасочени мерки на регионално ниво, ако се налага. Затова тези прагове трябва да бъдат съобразени с отделните региони и техните условия. Като крайна мярка могат да се прилагат субсидии за износ, могат да се използват средства от резерва за кризисни мерки, за да може да се осигурят преки плащания за млекопроизводителите, но те могат да се използват само във време на криза, предвид на нестабилността на пазара на млечни продукти Европейския съюз се нуждае от силен инструмент за подкрепа на износа, когато се налага това. Трябва да се намерят альтернативи, като застраховане на кредите за износ, вместо да се прилагат субсидиите за износ, могат да допринесат до завладяване на нови пазари, особено тези, които в момента не са достатъчно сигурни. Европейския съюз се нуждае от повече инструменти за управление на кризи. Например, като фьючерсни договори или договори за фиксирани изкупни цени. Но всички тези мерки трябва да се прилагат само като защитна мярка. Тези защитни мерки могат да допринесат за недопускане на фалирането на фермери, трябва да имаме и възможности за справяне с риска. Кооперациите вече играят важна роля за намаляване на нестабилността на пазара за техните членове и те могат да участват в разговорите с други части на света, където има повече постигнат напредък. Например, в Нова Зеландия, където се предлагат такива договори, а САЩ имат за страхователни полици за тази цел. Въпреки несигурността, предизвикана от външни фактори, Европейският съюз трябва да разгледа и как действа цялата верига на доставките. Млекопроизводителите са най-слабата брънка в веригата. Те са изправени пред силен натиск, когато има нестабилност на пазара. Така Копа Каджика е за пълно прилагане на млечния пакет в целия Европейски съюз. Прилагането е все още на ранен етап, тъй като бяха въведени някои нови разпоредби. Има доказателства, че този млечен пакет е допринесъл вече за подобряване на специализираните договори, които отговарят на нуждите на крайните потребители, които карат засилват структурата на организациите на производителите. Тази тенденция трябва да продължи и да се усъвършенства при необходимост. Освен това, трябва да има добро функциониране на веригата на млекопроизводството и това е свързано с прилагането на пакета за млякото. Факторът за страха не е приемлив и комисията трябва да не допуска злоупотреби и да ги наказва, както и нелоялни практики по веригата на хранителните доставки. Търговците на едро и на дребно трябва да са много по-отговорни пред производителите. Освен това, трябва да има прозрачна информация по цялата верига. Това може да се подобри чрез обсерваторията за пазара на мляко, за да се постигне по-добро разбиране за това какво се случва, когато има нарушаване на функционирането на пазара. Освен това, трябва да се предприемат мерки за насърчаване на консумацията на мляко и млечни изделия от ранна възраст. Необходимо е да има бюджетни средства, които да финансират подобни мерки. Трябва да гарантираме, че производството на мляко и на млечни продукти в целия Европейски съюз трябва да бъде запазено, тъй като това е важно за бъдещето на Европейския съюз и имаме доста предизвикателства. Благодаря ви. Благодаря ви, че ме изслушахте и очаквам вашите коментари и въпроси. Е, Много ви благодаря. Благодаря ви. Бих искал да напомня, че разполагаме с по 10 минути. Като изминат 9 от тях, ще ви направя знак и ще приключваме след като изтекат 10 те минути. И така, давам думата сега на госпожа Исабел Виялба Сейване, представителка на млечния сектор в Галиция и също така представител на Европейския Европейския координационен състав на диалога по млекопроизводството в Европа. Благодаря. Благодаря и аз за възможността да ви гостувам и да изразя тежненията на производителите и производителките на мляко. Също така да анализирам някои от инструментите, с които разполагаме в момента. Като начало искам да уточня кои са целите на този така наречен пакет мляко, млечен пакет. Някои от тези инструменти са действащи, а други не дават желаният резултат. И така, ражда се този пакет след кризата през 2009 година, като целта е да ни даде възможност да се борим както срещу ниските цени, така и срещу повторение на тези кризисни елементи, както и засилване на търговската и производствена верига, която води до тези ниски цени. От друга страна, стана ясно, че има монополно положение частта от веригата, която е свързана с големите супермаркети и това се отразява на производителите. Други механизми, освен е по-добър доход, видяхме, че се корени и в търсенето на подобрени начини на подобряване на производството и стабилност. Стабилност, устойчиво и стабилно бъдеще за сектора. Това е главната ни цел и това е и причината да се роди този така наречен пакет мляко. Как стоят нещата две години по-късно? Що се отнася до супермаркетите? Това голям, големите пласментни вериги няма промяна. Те са почти изцяло вън от е, пакета мляко защото всички мерки всъщност бяха насочени единствено и само към производителите тяхното господстващо положение продължава да бъде същото като през 2009 година. Що се отнася до дисбаланса в веригата, продължава да съществува няма защо не се предвижда включване на ценови елемент или включване в ценообразуването на обещетение за ниските цени, така да се каже обещетение на производителите за това, че са принудени да разпродават млякото си на себестойностна цена. От друга страна, друго обстоятелство е свързано с това, че пакетът в крайна сметка целеше приватизиране на млекопроизводството и за това част от изходните му предпоставки всъщност бяха да изключи производителите. Коопера... Коопера Кооперациите, например, не бяха задължени да водят колективно договаряне с супермаркетите. Много европейски държави, например, са свидетели на 90% увеличение. И по този повод всъщност оставя на страна огромна част от производителите. И сега, на 13 юни 2014 година комисията излиза със съобщение, в като четем, че само 4 държави членки Испания, Франция, Германия и е, Чехия в момента преговарят с е, производителните кооперации. Ще ви говоря по-точно за Испания седем такива асоциации има, 6 за едър рогат добитък. Въпросният механизъм обаче не дава никаква реална сила е, по време на преговорите и не се отразява по никакъв начин на ценообразуването. Всъщност единствено и само покриват една трета част от производството. Какъв е изводът от всичко това? Няма всъщност преговорно желание и преговорна мощ. Лакталис, Арла, Кампина и други мултинационални фирми взимат решенията на километри разстояние от производителите и освен това се водят от много по-глобални политики от интересите на една дребна група производители. Сега, по относно показателите, в тук установихме няколко вида показатели, интерпрофесионални, така да се каже, обаче след това не успяхме да ги внедрим в реалното производство, именно заради доминиращата позиция на индустриалните производители. По въпрос сега за договорите. Пакетът мляко твърдеше, че те могат да бъдат или задължителни, или доброволни. И в крайна сметка, и в единия и в другия случай пак се чува силната дума на промишлените производителите. Защото ако мен ме задължат да приема договор, в който цената е под костуемата цена, това се превръща всъщност в лост, с който си играят с мен и ми извиват ръцете в крайна сметка. Това не е мярка, никаква амелиоративна мярка. Няма задължение да се въведат договорни отношения в този сектор, който е между производителите и преработвателите. И именно тук всъщност пропада голяма част от нашата печалба. По повод сега на условията. Какво мислим ние за договорите? Тук има въпроси от най-различно естество, но в крайна сметка всичко се свежда до изкривяването. Договори за един месец, които налагат цени и качествени стандарти, които са под договореното на обществено равнище няма как да се правят измервания и в крайна сметка отново се получава един инструмент за потисничество от страна на индустрията, на промишлените производители. Какво е, получаваме в резултат на всичко това? Цената на млякото е даже по-малко от 30 цента. А в нашият случай това е така в 83,% от договорите. Имаме много договори подписани и цената, на която из... изкупуват млякото е по-малко от 30 цен, евроцента. Това всъщност съвсем не ни върши работа, даже точно обратното. И това до голяма степен, освен това, се дължи и на офертата и на излишъците. В този смисъл, така наречения пакет мляко не ни дава никакво разрешение. Покачва се производството в цяла Европа и в целия свят, Средните щати, Нова Зеландия и тяхното производство не се поглъща, няма потребление, няма търсене, повдига следния въпрос. Как се отразява отразява това на цената. Цената пада под е, себестойността. И какво можем да разчитаме? Единственото, което можем да направим е да се обявим в неплатежоспособност. Когато обсъ... говорим за покачване на производството, то е или 5 или 2% покачването на това производство, така или иначе не е хомогенно, но показва, че има различни региони в Европа на едно място има много производителна мощ, много стада, на друго място никакви. В доклада на комисията обаче не се оценява никъде какво е отражението върху най-отдалечените региони, най-потиснатите, най-бедните, как се отразява на селският регион, на липсата на трудова заедост там и така нататък. Такива анализи няма. Не може така да се е, продължава и не може единствено да ни се предлага като изход обявяване в не способност. Разбира се, интервенционният механизъм, който не се ползва на широко, е една альтернатива, но ни я представят като единствена и тя също не е панацея. И какво се оказа в крайна сметка? Концентрира се производството в определени региони освен това, производството понякога се характеризира с високо съдържание на нитрати в млякото. Това пък означава, че трябва да има контрол от обществените организации и върху производителите, и върху пласмента. Така че не трябва да се мери само количеството, а и качеството на това производство, защото огромната част от произвежното в Европа мляко се пласира тук на пазара. И от тук идват проблемите с лактозата, най-често, когато се прехвърлят от едно стопанство от един обор в друг животните. Така че, какъв е крайният извод? Политиката ни трябва да бъде определено насочена към вътрешния пазар, защото вътрешния пазар е главният ни потребител, защото в противен случай сме изложени прекалено на световния пазар, където цената е нестабилна и ниска. Благодаря. Пазо, dziękuję. Много благодаря. Благодаря за това, че спазихте времето. И сега давам думата на Дънкан Моган млекопроизводител от Обединеното кралство. My name is Duncan Morn. Duncan Morn се казвам. Аз съм от това поколение, от едно поколение от Камбрия, от 1945 е, година работим, имаме 20 е, хектара земя. Без ето решение преди години да е, продадем кравите за млечете крави и чрез местни и международни разпродажба на кравите. продавахме близо 40 крави. Но една пратка бе внесена от Европейския е, съюз, всъщност увеличи капацитета на моето стадо. Е, е, пред, в края на 14-та година трябваше да се освободя от останалите е, крави, които бяха пострадали от е, е, заболяване. Е, включих е, добър договор за мляко с един млечен кооператив да доставя мляко на Несле, което всъщност се базираше на а, географски фактор, не на обема мляко, който произвеждахме. Това даваше възможност купувача на мляко да осигури продукт, който гарантираше процеса им, а, който гарантираше продължителност на, на техния производствен процес. А, Успяхме по този начин да е, увеличим млечното съдържание, съдържанието на млякото е, с е, съответната увеличаване на белтачините и хранителните качества. С Несле беше от решаващо значение, за да гарантира финансова подкрепа от банката и да е, заредим отново е, нашата ферма с е, животни. Е, това е сега само продаваме животни с, само с много, много добро здравно състояние. Научихме много, научихме много от този опит с това заболяване микроплазма Овис и така увеличихме резистентността на стадото е, като е, достъпа до кредити ще, ще да бъде много труден, ако не бяхме гарантирали проследяемост на качеството. Знае, че млечният пакет насърчава използването на задължителни писмени договори в Военното кралство, но в е, нашия район някои фермери не биха могли да осигурят такива договори и продават на моментните пазарни цени те сега е, страдат от това. Условията на договора са неуместни, ако всъщност е, няма такъв. Начина по който функционира моят договор с НСЕ, мисля, че е добър модел на е, добра стойност за и възвръщаемост на внесените, инвестираните средства от страна на производителя. Фармерите инвестират в техния бизнес все повече. Инвестициите се увеличават не само чрез по-голямото производство на мляко, а просто чрез по-добра, повече ефективност, производство на по-добро качествено мляко, по-добра технология и повече грижа за животните. Интервенционни цени не подпомагат инвестициите за, поради тези причини, тъй като те само насърчават е, е, производството на повече мляко. Ето защо, както знаете, системата на субсидиране на фермите е една е, обезопасителна мрежа. Тя и само производители като Несле, които започват е, да поемат отговорност за доставката, веригата на доставки, е, могат да надзърнат отвъд тази система. Смятам, че е, тези, които продават на древно, производителите и потребителите на мляко са тези, които биха могли да помогнат за една по-добра възвръщаемост на фермерите. Е, много производителите и е, доставците на дребно е, се нуждаят от сигурност на доставките, гаранции за качество на продукцията, проследимостта на доставките и все по-голям интерес проявяват в окол, екологичните фактори, включително мерки и стъпки за намаляване на въглеродния печатък. В момента производителите на дребно в Парените кралство е, драстично подценяват млякото. Сега ще е цели на дребно с 89 пенса за 4 пинта, около е, евро и 16 за 2 литра и нещо. Млякото е по-ефтино, отколкото бутилираната вода и това е наистина срамно млякото е толкова полезно за потребителите. потребителите. Млякото е една страхотна храна с, невероятни хранителни качества. Тя включ... Една чаша, чаша мляко включва е достатъчен източник на белтачини, калци, кали, фосфор, йод, витамин B2, B1, 12 и така нататък. За да получи калция, който се нуждае от тялото ни, е, и това, което се съдържа всъщност една чаша мляко, за да се компенсира чаша мляко, трябва човек да изяде 63 е, е, стръка брюсовско зеле, зеле, 11 порции спанак, 4 порции броколи и така нататък, което е срамно това, което работа на Кока-Кола в САЩ може да бъде, работата и начинът по който работят Кока-Кола в САЩ може да бъде добър урок за нас повече може да се направи да се насърчи многонационалните компании да инвестират в продажбата на дребно и насърчаване производството на мляко като един потребителски продукт. Например, продукти като мляко с 1% масленост, мляко от животни, които са пасли на свобода, мляко богато на омега-3 и други. Абсолютно невъзможно е да се... Недопустимо е тук оратора рекламира Несле и Кока-Кола. Европейс... Това е Европейски парламент, не е, е агенция, рекламна агенция. Това не се прави. Благодаря за този коментар. А, сега, ако обичате, продължете. Е, имате думата. Всъщност е, този оратор говори това, което трябва да направи, за да си запази работата и ние се налага да слушаме това. Имената на е, тези, които споменава, нямат никакъв смисъл, освен да дадат автентичност на това, което казва. Той просто е от този бизнес и го прави, за да иллюстрира своята теза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 за насърчаваме е, е, по-добрата реклама на млякото означава производителите да участват в базата за доставки и да се гарантира е, сигурността на доставките. Има много допълнителни ползи по, в ефективността на веригата на доставки. Е, по този начин фермерите получават е, справедлива цена, инвеститорите получават възвръщаемост от своите инвестиции по цялата верига. Например, ние ще работим с нашия е, закупчик на мляко, за да следим емисиите на газ на, във фермата. Не смятам, че фермерите, които работят заедно, за да продават млякото си, да реализират млякото си заедно, е добрия отговор за Обединеното кралство. Ние нямаме е, производителни организации, но имаме производителни кооперативи, производителски кооперативи е, но е, те също страдат от несигурността на пазара и от конкуренцията. Фермерите в Обединеното кралство имат, имат доверие в този сектор е, е, големите е, собствени кооперативи, като Dairy Farmers of Britain, не успяха не успяха да извоюват добри цени за британските фермери. Трябва да се търсят други решения. Много се говори в момента в Уединеното кралство за това дали бъдещите пазари за млечни продукти биха функционирали. Интересен вариант е това и отразява пазарите на суровини, но мисля, че той ще доведе до повече несигурност, а не обратното и няма да а, има особена полза за фермите. Друга идея е на контракт, договор с Айбе квоти, подобен на а, този за а, захарната тръстика, за, за захарното цекло, договорите за захарното цекло в Обединеното кралство. А, но аз би трябвало да се е, грижа за здравето на животните си и качеството на производството си. Нямам капацитет за допълнителна административна работа. Експерти биха могли да го направят. Мисля, че е, е, интервенция, която изкривява пазара, трябва да се избягва. И сегашната система за подпомагане по веригата го прави. Иска ми се в бъдеще е, производителите е, да не поемат отговорност за е, сигурността на доставките и въздействие върху околната среда, за да се върне смисъла от производството на фермерите за да има повече сигурност на всички и за производителите, и за потребителите. Bardzo dziękuję. Jesteśmy przekonani, że... Много ви благодаря. За да, убедени сме, че вашето желание бе да представи положителните черти на млекопроизводителния сектор, а не да правите реклама. Минаваме към следващата ораторка Патрисия Ойоа, генерален директор на е, зоотехническия отдел на местното автономно управление на Галиция в Испания. Благодаря.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 господин Дес, него го няма, господин Декастро е тук от негово име, така че ако нямате нищо против, давам ви на вас думата направо. Вие бяхте председател всъщност на комисията Агри и познавате обстановката. след като изслушах експертите, очаквам да я чуя и експертите, които ще се изкажат във втората част на изслушването днес след обед. Една минута само ви дадох думата. Само за една минута, сега и после още една минута. Е, va bene, guadagniamo Добре. Нека да спестим малко време. Исках да кажа следното. След като изслушах първите идеи, които споделиха експертите тук, е, установявам, че ситуацията е доста ясна, именно, че преминаваме през сложен период. Най-силно засегнати са малките и средни предприятия, тъй като са недостатъчно подготвени да се справят с ниските цени в средносрочна перспектива. Обеден съм, че експертите, които ще говорят по-късно, също ще потвърдят, че през 2014 година имаше 5% увеличаване на доставките, докато междувременно имаше сериозен спад в цените. Освен това бяхме засегнати от руското ембарго, което ограничи износа на доста изделия. Всичко това имаше доста драматичен ефект върху пазара, цените на млякото не спират да спадат. Работата, която извършва Джим Никълсън при изготвянето на неговия доклад, като отчита разискванията в парламента, които сме водили до сега, ще доведе до неща, които могат да бъдат приложени на практика без да се въвеждат през едната врата отново млечни квоти. На 31 март те ще бъдат изведени през предната врата. Нашият колега Никълсън участваше активно в разискванията, свързани с реформата на ОСП. Той направи предложения, които не постигнаха мнозинство в съвета, въпреки че парламентът ги подкрепи. Този въпрос трябва да се преразгледа, трябва да се адаптира. Тези предложения нещата трябва да са ясни, черно на бяло, що се отнася до управлението на доставките и да приложи механизми, които да помогнат на производителите да се справят с тези резки колебания в цените, защото тези колебания нарастват, а не намаляват. Считам, че нашето предложение трябва да бъде приложено на практика. Разбира се, експертите са тези, които ще могат да изложат други допълнителни идеи, но тъй като системата изглежда, че действа добре за сега, може би ще е добре да дадем думата на следващия оратор. Въпреки, че искам още няколко минути накрая. Председателята. Председателят, имате късмет, защото имахте три минути вместо две и ще разполагате с още малко накрая. Значи наистина сте късметлия. Сега искам да дам думата на експертите. Добър ден! Добър ден! Като представителка на Европейски регион, който има голяма тежест в млекопроизводството, бих искала да ви нахвърлям някои наброски за това как, какви резултати даде млечния пакет в областта Галиция по време на негото прилагане. Също така искам да формулирам някои предложения за подобрение в регион като нашия. Това е картата на Европа, на която се вижда Галиция в северо-западната част на Пиринейския полуостров. Ние също сме производители на мляко, както много други в Европа, но Виждате, че поради гъстотата на млекопроизводителните ферми сме сред челните редици на млекопроизводителите в Европа, по данни на комисията, а пък в държавата Испания сме всъщност най-големите производители с 56% от производството и 38% от целият обем 2 милиона тона мляко, даже повече. Млечният пакет в Галиция ни дава възможност за договорни взаимоотношения, която, чиято продължителност и характеристики се решават на ниво на национална държава членка. Целта е да се разпредели тежестта на производството и пласмента на цялата верига и всички нейни звена да бъдат прозрачни. Това се отнася в нашия случай до млекопроизводителният сектор. Млечният пакет – дали постига целите си в Галиция. Да, така е. Разбира се, има какво още да се направи. В Испания по отношение на договорните връзки и за това дали трябва да бъдат задължителни е, тези договори, се реши да бъдат задължителни, да бъдат най-малко една година и да са само за суровото мляко, както повелява Европейската директива производителите, изкупвачите и търговските вериги са трите основни звена на производителния процес, за разлика от други държави в Европа, където има кооператива на производителите, които е в директна връзка с търговските вериги. Тук има три звена, пак повтарям. Производителният сектор не е обединен, не е организиран в сдружения и не осъзнава ролята си, която трябва, която трябва да изпълнява в договорните задължения. Търговският, всъщност производителният сектор на индустриално равнище. Не смята, че тези договори трябва да бъдат с продължителност за една година и в резултат на това производителите всъщност се оказват в най-окаяно, най-слабо положение и зависят от решенията, които взима промишлената част от веригата. Те определят колко да трае един договор и това се отразява и на производството, и на преработването, на индустриалното преработване на млякото, както и на неговия пласмент в търговските вериги. Разбира се, преговорното могъщество тук си казва думата, защото преработвателите са в по-голямата си част промишлени организации. Както вече казахме, производителите пък на свой ред, които са с голямо значение и възлизат на 35% от производството на целият, на целият регион, не успяха да си изпълнят целта, целта за която са създадени, а именно да договарят всички характеристики на договорите на производителите с индустриалните преработватели работодатели. Правото да се откажеш от договор с една определена продължителност, както е предвидено в европейското законодателство, в нашия случай всъщност спъва създаването на договори на, с дългосрочна продължителност. И по този начин всъщност цената на млякото си остава стабилна тъй като никой не желая да подпише дългосрочни договори. Целта на млечния пакет постигната ли е? В момента размишляваме дали това е така или не. Айлак е организацията на млекопроизводителите в Испания, но за съжаление тук не е представен сектора на пласмента, на търговските на търговската верига. Затова нашата цел е да го поканим да присъства, за да може да участва заедно с нас. Прозрачността е, разбира се, е изключително важна и смятаме, че Европейската млечна обсерватория ни предоставя жизненно важна информация, за да може млекопреработвателните ферми, мандрите, да вземат осъзнати решения с припознаване на конюнктурата. Смятаме обаче, че трябва да получаваме информация не само от държави и от региони. Тази информация би била добре дошла на разбита по региони. И тук предложението ни е да получаваме информация за обем и за цени по региони над две, на такова ревнище. И това да се отнася, разбира се, за стандартизираното мляко. Кооперацията сдружението между производители и промишлени преработватели е от изключително голямо значение. Както ви казах, голяма част от млякото в Галиция се произвежда именно от производители, които не са организирани в сдружения. Само 20% от, мляко, от добива е в ръцете на кооперативи. Останалата част не. И това е много сложно за контрол. Именно тук следва да работим още повече. В Галиция смятаме, че тъй като производителят е най-слабата брънка на звеното, то ние трябва да се намесим, за да се поправи това. Можем да елиминираме правото да се откажеш от минималното едногодишно продължение минималната една годишна трайност на договорите, за да може това да не се използва в ущърп на производителя от страна на индустриалните преработватели. Друго е, друга идея е, ако някой продукт е ако някой производител всъщност принадлежи на сдружение на кооператива, той да няма право да преговаря направо с преработвателите, а трябва да мине през въпросната кооперативна централа. Млечният пакет е изключително важен инструмент в такива сравнително бедни региони като Галиция, разбира се, може да се направят подобрения, особено в настоящия момент, когато няма да има повече квоти. Нещо друго, което е изключително важно, както казаха всъщност преждеговорившите, е нов механизъм, като например директни плащания и подпомагане на селското развитие в региона. Perdón, que tengo que ir al anterior. Много се извинявам, трябва да се върна на предишния слайд. Е, пропуестас пара мехорат. Има предложение, както ви казвах, за подобрение в регионите, където се добива мляко, като Галиция. Млечната обсерватория нека да публикува информация за цена, за стандартизирано мляко и за обем по разбивка на региони. Също така искаме да се премахне правото да се откажеш от договор с минимална трайност една година. Така всъщност се получи. Нещо друго, което се получи е, че не може производителите да преговарят директно с преработвателите, ако принадлежат на някое сдружение. Друга Друга възможност е била да се увеличи интервенционната цена гарантиране на маржовете или стимулиране на организации, които да включат всички звена в веригата в кооперативи. Тоест не само 20%, които са сега, а и по-голям процент. Намаляване на себестойностните разходи, ново въведение в техниката, вътрешно потребление и нормативи. Нормативи за етикет, който да съдържа информация за потребителите. И разбира се, да забраним също така, че пласмента да използва млечните продукти като рекламен материал. Благодаря. Благодаря ви. Кой от координаторите би искал да вземе думата през тази част на изслушването и кой иска да остане за втората част? Господин Дес. За две минути. Всеки координатор ще разполага с по две минути, останалите депутати с по една минута. Господин Дес ще се изкаже по-късно. Госпожа Санда. Е, Много благодаря, господин председател. Аз почвам с следното. В този млекопреработвателен сектор има много неща заложени на карта, а пък става дума за изхранване, за трудова е, заетост и за околна среда, за селската среда. Очевидно е, че млечният пакет е пълен провал, явно е това. Друг е, важен пример, като Швейцария, която се отказа от механизмите за контрол на производството, е друго доказателство за това. Ясни са и последиците от това. Какво значи всичко това? Всичко това значи, че трябва да се замислим как да продължим от тук насетне. Аз, честно казано, не смятам, че е примемеливо, както как както каза тук пред малко представителя на Копа Кох Джека, че вътрешният пазар добре, но външният, международният пазар, те са най-важното и да, освен това, да либерализираме тук вътрешния пазар. Това не го разбирам, честно казано, не го разбирам. Ако има толкова много възможности, то тогава няма защо да искаме държавно подпомагане за експорта, а по-скоро вътрешния пазар. Целта е да заздравим този вътрешен пазар, да контролираме производството, за да може да имат механизми, които да позволят на производителите да се изхранват с млякото, което произвеждат. Цената на млякото да им дава възможност да се изкарват хляба. И така. Нека да помислим още веднъж дали добре сме взели решението да премахнем контрола на производството. Европейският съюз и неговият млекопреработвателен сектор, за съжаление, не са на желаното равнище. Не дават възможност на техните млекопроизводители да се изхранват. То вече не е поминък. Какво правим в момента? В момента просто разрушаваме един съществуващ сектор, който може още повече да процъфти. Благодаря. Ще говорим пак по тези въпроси. Благодаря ви много. Господин Хойзлинг. Да, изненадвам се. Е, колко малко се говори за огромните проблеми, които имаме на пазара. Съвсем е, честно трябва да кажа, че млечният пакет е, някак си води до един дисбаланс между е, производителя и пазара. Не би трябвало да е, се стигне до това. Е, скъпи представител от Копа Кочега, от години говорите, че световният пазар, това е надеждата за производителите на мляко в европейски, и млечни продукти в Европейския съюз. Но а, ние съдействахме той да се либерализира. Ние съдействахме за това квотите да се системата на квоти да бъде преведена още преди предвидения срок. Но ми се струва, че сега експортната политика не функционира както трябва. Мисля, че не правилно е била насоката на политиката ни последните години либерализацията едва ли беше е, варианта за нас. Е, или трябва да балансираме отново пазара, но с е, пари на дънакоплатеца да финансираме отрасъла, това е устаряла, отживяла политика. И не мисля, че това е отговор на сегашната криза. какво трябва да направим, без да връщаме старата система на квотите, но все пак трябва да имаме някакви граници на производството в Европа. Е, трябва да се концентрираме върху вътрешния пазар в Европа, а не върху хора като Путин или Китай, защото е, е, за това не говорим достатъчно днес. Е, експертите, които дават своите становища тук днес, моля, погледнете, надзърнете е, в, е, навътре към вътрешния пазар, а не да гледаме към Русия или Китай, защото бъдещето не можем да разчитаме на, на това. Господин Агнио, имам въпрос към Рейман. Можете ли да ни кажете как смятате, че може да задейства една схема за гарантиране на износа, за застраховане на износа? на Данкан Мон. Съжалявам, че ви бяхте прекъснати толкова неочтиво, докато се опитвахте да кажете какво точно правите във вашата ферма, за да можете да възстановите присъствието си на пазара. Е, вие казвахте просто истината. Ако някой възразява срещу това, просто не му е мястото тук. Вие сте, е трябвало да се справите с сериозни заболявания в стадото, което отглеждате преди години. Тук споделите вашият опит, от който можем да извлечем полка. Вие сте били нещо като морско свинче в случая. И а, така, бихте ли отглеждали а, кравите от тук нататък по различен от този начин? Председателят Сега давам думата на депутатите за въпроси. Господин Ханес Гарсия. Много благодаря. Аз като представител на ЕНП за този доклад, за доклад на господин Никълсън, искам да попитам госпожа Ойоа. Когато споменахте положението, в което се намират сдруженията на производителите, каква е причината, че само 30% от тези производители са включени в този механизъм, който в крайна сметка ги прави по-силни на пазара. Защо е това така. Няма професионализъм, няма просвета по този въпрос, няма дейност по места, която да породи такъв вид съзнание. Какво смятате? И какво смятате да направите за в бъдеще? Особено с оглед на това, че квотите вече се приключват. В този смисъл питам производителите, които са представени тук. Наистина ли искаме да, да спасим млекопроизводството или просто искаме да го използваме за преследване на други политически и държавни цели? Това е въпросът, който трябва да отговорим. Не мислите ли вие така, господин Никълсън? Следващият оратор. Благодаря ви. Аз участвах тук вече в два семинара, това е третият, за млекопреработването. Във всички се обясняваше, че кризата е засегнала сърцевината на веригата в система, при това в която ако няма производител, няма мляко. Господин Моган именно настъпи мазолите, след като изслушахме едно много розово представено от страна на комисаря. Млечният пакет говори за производство, за преработване, но за съжаление реформата не изпълни е, желаните цели. Научаваме, че има недостатъци и в производството, и в преработването. Тоест, инструментът не дава желания резултати, особено в моята държава Португалия, особено в моя регион Азорските острови. Тук, в този сектор, ние имаме много сдружения. Затова смятам, че всички елементи, всички звена от веригата трябва да са обект на нашия интерес, за да могат консумат потребителите, крайните потребители да правят един информиран избор. А освен това цената, как се играе с цената във времена на криза? Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Знаем, че от 1 април ще имаме проблеми с квотите, с производството. Видяхме какъв беше ефектът от руското ембарго върху производството на мляко в Европейския съюз и какво можем да направим, за да се справим с тези проблеми. Някои сочат различни решения в различни посоки, като се отчитат и различните международни споразумения. Това е един от начините. Друг път би бил да се обърнем към вътрешния пазар, например развитието на схемата за предоставяне на мляко в училищата. Ако обърнем поглед към вътрешният пазар, Това не трябва да стане без да се отчитат сегашните демографски промени в Европейския съюз. Ние сме разговаряли по тези въпроси в Европейския парламент. Мнението ни е, че трябва да обърнем внимание на доставките и как можем да регулираме както количеството, така и качеството. При спадането на цените, което се наблюдава, има обаче е проблем. Когато говорим за количество и качество, виждаме, че има известно забавене относно въвеждането на едни по-еднообразни мерки. Благодаря ви. Господин Богович има думата. Благодаря, Днес става ясно, че днес предпоставките са различни от е, е, тогава, когато е, бе решено да се премахнат млечните квоти и би трябвало да се, трябва да се подготвим със съответните мерки за това. Подкрепям е, ви е, в това, което казахте за дългосочите е, проекти, увеличащи производството, млекопроизводителите, индустрията. Но голяма част от производството е в тези така наречени червени зони, за които говори испанската колега. Ако не реагираме на този, е, в този момент, тези е, райони в затруднено положение ще изпаднат в още по-затруднено положение и е, тук между многонационалните компании ще играят все по-голяма роля. Така че трябва да направим нещо в това отношение. Mesdames, Messieurs, la fin des quotas Слагането на края на мъжните квоти е победа за спекулантите и край на намесата на бюрокрацията. Беше взето решение преди години. Тогава още не знаехме, че ще има криза през 2008 и 2009. Освен това, тогава се наблюдаваше и силно увеличаване на търсенето в развиващите се страни. Сегашната политика трябва да доведе до гарантиране на сигурността за гражданите и най-вече за фермерите. Примахването на помощите за износ доведе до обединяване на усилията на производителите. Сега преминаваме към примахване на квотите. Благодаря, господин Лазол. Да, господин председател, някои защитават е, края на квотите, казвайки, че пазарът е в е, добро състоянието и че опасността от криза е минимална. Но има влушаване на международните отношения, налагане на руското ембарко показва това, че още не сме достигнали това, което желаем. И селските стопани са силно обезпокоени. От десетина години в Франция загубихме 40% от стопанствата за млякопроизводство. Трябваше да се регрупират, имаше концентрация на фермите, създаване на индустриални структури в моят регион е предвидено, например, да бъдат отглеждани 2 милиона говеда в едно предприятие. Това е огромен обем. Трябва да намерим решение, да имаме национален суверенитет, суверенитет в сектора на млекопроизводството в Франция. Председателят благодаря ви. Ако говорите по-дълго, тогава някои няма да имат възможност да се изкажат. Господин Лопес. Мисля, че положението в, положението в различните държави членки е различно. В някои държави членки пакета за млякото функционира добре, в други не. В Обединеното кралство положението очевидно е не лошо е, и можем да вземем пример от тях за решаване на някои проблеми, но в други страни, например Балтийските, нещата стоят различно. Ние е, е, ако трябва да вземем решение за механизъм за излизане тогава е, от е, системата на квоти, тогава не би трябвало въобще да имаме такова производство. Положението е, се влушава все повече, просто защото цените са паднали с 30%. Въпросът е как това се отразява на цените в супермаркетите, например. Благодаря. Domnule președinte, mulțumesc. Am văzut că una dintre marile probleme... Следващият оратор, благодаря ви. Виждаме, че има огромен проблем в отношенията с преработвателите поради цените или пък несигурния характер на договорите. Въпросът ми е дали считате, че наличието на организации на производителите и обединяването на производителите, създаването на собствено предприятие един път или пък да намерят друга верига на разпространение на своята продукция. Това може би е още един сценарий за в бъдеще. Благодаря. Господин Бове има думата. Господин председател, от две години, преди две години ние гласувахме пред против пакета за млякото в Европейския парламент, тъй като това, което наблюдаваме днес, беше предсказуемо, тъй като договорите, които а, се сключват, са на цена, която не може да се гарантира. На второ място нищо не беше направено, за да се контролират обемите и няма връзка между произвеждането по количество и цената. Така че можем да очакваме криза през април. Показателите за кризисни случаи не са достатъчни. Това са констатациите. Спирам до тук. Така че имаме ситуация на криза. По какъв начин ще се определят показателите за определена на цената прозрачно? Как ще се отчита обемите на производство и цената. Документът, който изготви парламента, ако не се превърне в проект на Европейската комисия, само ще се говорим, а в крайна сметка последиците ще бъдат поети от селските стопани. Господин Диагас, благодаря ви. ние все още считаме, че квотната система трябва да бъде запазена. Това е решение, което беше взето преди много време. Преди няколко месеца имаше случаи, когато някой, който беше с наложено смъртно заседание, смъртно наказание, беше а, уневинен. Така че такива неща се случват. Без квотите ще има оцеляване на най-силните. Само най-конкурентоспособните производители ще оцелеят в Португалия ще е много трудно за древните производители да продължат да функционират. Ние изготвихме писмена декларация в Европейския парламент, която може да бъде подписана от още хора през едните дни. Този пакет за млякото не е ли стъпка назад в историята? Съществуваше риск, бяха наложени квотите. Господин Тарабело има думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Първо, комисията е, отчита ли, че ние се намираме в е, е, сериозна криза или просто е, е, е ненужна, ненужна, ненужна тревога. Второ, износа. Ако трябва да говорим за конкуренция и пазарите на по-напредените страни, това не е приемливо. Трябва да, направя, да, да разпишем една политика, която да отчита това. И трето, обикновено обществеността, потребителите определят цените и всъщност държавата трябва да, е, да надзирава, да контрол... следи пазара, жандар на пазара, както се казва. В противен случай е, няма да е ефективно. И четвърто, е, всички големи актьори в тази област е, трябва да се обединят, защото сами не биха могли да оцелеят защото ако, когато бъде преустановено подпомагането на този сектор, кризите ще се множат, ще и задълбочават. Господин госпожа Пасепатила. Благодаря. Благодаря. В началото трябва да изкажа съжаление, че днес нямаме, въз... нямах възможност да е, чуем производители на мляко и лече продукти от е, девете нови държави членки, да чуем е, е, и за техния опит, е, защото, доколкото знае, там също има сериозни затруднения при прилагане на пакета за млякото. Това не означава да се обвържат малките и големи предприятия е, в е, млякото е, конкуренцията не трябва да е предпоставка за конкуренцията си остава пазарен принцип и в производството на млякото. Какво е положението в Харватия? ние не произвеждаме достатъчно мляко а, е, на място. А, е, следователно и цените не са достатъчно добри, тъй като вносното мляко а, е, качва цените а, и а, този внос на практика застрашава, застрашава националните мерки, мерките по отношение на националните производители. Е, Европейския съюз е, или Копакочека може ли някакъв е, да предложи някакъв кодекс на поведение, така че малките производители, в, като в Харватия, например, да бъдат защитени по някакъв начин, при което е, се поддържат ниски цени, е, е, националните бюджети и квотите и премахването за квотите ще ги довърши благодаря. Няколко е, въпроса на нашия експерт. Е, не зная какво мислите е, за преките помощи и от отделянето от производството. Това е един труден в, в по-трудните райони бих искал да чуя какво мислите за контрацикличните тенденции, защото в тази ситуация е, в крайна сметка се стига до това. Е, е, какво, връщането към частните съхраняване. Бих искал да зная дали сте анализирали или оценили ситуацията е, защото в е, американски, някои американски производители са намерили е, решение на този проблем. и uh, Моля, ограничавайте се сега в отговорите си до 5 минути. Ще ви дам думата и при втория тур. Сега имате думата. Радваме се, че сте с нас. Благодаря ви много за възможността да е, реагирам на презентациите и да взема отношение по тази толкова интересна и важна тема. Хубаво е наистина, че организирахте това изслушване. Е, комисията си дава сметка за положението в млечния сектор и е, за това, че нещата се променят. Така че момента е много добър, много подходящ за обсъждане на темата с експерти. Е, ситуация се променя. Защо? Защото след 30 години е, квоти те просто изчезват. 2003 бе взето решението да се премахне квотите, е, което трябваше да последва съответно реформи. Но това, което не предвидихме и аз трябва да го призная е, че тогава не знаехме, нито пък в началото на 14-та, че цените ще паднат така драстично. Това ни изненада и в това изненада комисията Връзката между двете не бе е, установена. Имали сме кризи в млечния сектор и по време на годините на квотите. 2009, например, мнозина от изказалите се го споменаха. Тоест, системата на квотите не, е, не се оказа достатъчна защита срещу е, несигурността на цените. И изчезването на цените на 1 април и падането на изчезването на квоти и падането на цените е нещо много тревожно. Цените цените е, са, са паднали е, е, с около 35 цента на 40 цента през декември 13 до 34 през декември 14 година. И това е защото е, именно е, конъюнктурата на световния пазар се промени, а също така и производството в Европейския съюз се увеличи около 5%. Всичко това е, се добавя и засилва и от, се добавя към и засилва от руското ембарго. На фона на всичко това трябва да се каже, и аз съм съгласен с е, казалите го тук, че дългосочни перспективи за млечния е, сектор в Европейския съюз са много добри. Това е мнение не само на експерти на комисията, но ФАО и Световната банка и а, е, други. Сега по млечния пакет. да, благодаря за много добрите уводни думи на господин Николсън какво правим ние е, по отношение на кризата. Е, Млечният пакет е, беше именно отговорът на променящите се конъюнктура, конюнктура, на по-голямото излагане на производителите на пазарната несигурността и колебанията на пазара. по-малко регулиране, повече свобода за вземане на решение, естествено. Е, от доклада става ясно, че ние не сме особено доволни от е, постигнатото е, с пакета. Имате числата пред себе си и бих искал, госпожа Санчес, всъщност много интересно беше това, което чух от експертите, от производителите, от хората на място. Е, защо е, възможности за поемане е, са относително неизползвани, недостатъчни? Именно защото, цени, защото доскоро цените в млечен сектор бяха доста високи. Може би необходимостта по-добре да се организират производителите и да, да да, да, да обединят усилията си в веригата не бе достатъчно. И тук това, което каза комисарят ни вчера в съвета на министрите, а естествено ключовия отговор е да се засили е, е, е, звеното на производителите във веригата. От това се отнася не само до млечния пакет, но и веригата на доставки на храни и други други неща, които правим. Две е, кратки, е, два кратки е, обстоятелства ще спомена. Обсерваторията на пазара на мляко. Работим в тясно взаимодействие с заинтересованите страни, за да имаме последните данни за развитието на нещата днес, пък и тенденциите за бъдеще, така че наистина се стремим да се доверем до най-добрата информация, за да информираме производителите как да насочват работата си. И накрая, тъй като е, преките плащания все още е факт, включително обвързаното подпомагане, е, доброволното обвързано подпомагане, това все още се предвижда и след е, не, след дълго ще се върнем с пълен, пълна картина на това как държавите членки изпълняват всичко това. 18 от 28-те държави членки всъщност е, е, е, използват доброволен, отдолу нагоре, доброволна подкрепа за млечния сектор. Имаме доброволни програми за подпомагане на фермерите на един, действително признаваме, труден етап от тяхната дейност. Благодаря. Благодаря. Имайте предвид, е, че имахме квотната система, имахме и кризи. Всички знаем, че квотите в един момент ще бъдат отменени и трябваше да помислим как да укрепим цялата хранителна верига, какви инструменти да използваме. Сега по две минути на експертите. Господин Ролман, две минути, не повече. Благодаря, господин председател. Един кратък отговор на въпроса, който бе зададен от дъното на залата. Какъв беше въпрос гаранции за кредит? Аз никога не съм искал е, изплащане на кредити. Аз поисках това само в е, изваредни ситуации, е, но дадах за пример САЩ, които е, дават гаранции за кредити при една несигурна ситуация в страни, където е, фирми, дружества желаят да закупят продукт е, и има наистина производители, които се преместват в такива райони, в които имат повече сигурност, за да може да започнат бизнес с нови пазари и нови страни. За това говорим. Просто да се придвижи пазара напред. Ние не сме за това е, за сегашното състояние нещата, но разбира се, това трябва да се обсъди с е, Копа Коджека. Колкото до въпроса, който казахте вие за квотите, господин председател, ние живяхме с тези квоти 30 години и наистина трябва да има една печеливша, диверсифицирана индустрия, за да се движим напред. Ще има възможности, имали сме кризи е, и в... Е, аз аз съм продавал млечни крави на катастрофално ниски цени през 2009-2012, така че млечните квоти не са панацея, не са отговор на всички проблеми. Просто е, ние трябва да е, решим е, каква система ще използваме. Е, трябва ни, ако искаме инвестиции за за промишленост, тя трябва да се разраства, защото инвестиции няма да влезат в една стагнираща, е, неподвижна е, е, на производство. Е, и е, увеличенията в Европа през последните 5 години са 5 месеца са 5% производителността. Руското ембарго предизвика 2 до 5% спад в цените, така че проблеми има много за решаване. Госпожа Била Басейбен, моля. Благодаря. Казва думата госпожа Виялба Сейване. Да, политиката, която е починена на цени под костуемите, е обречена на провал. Кого го интересува това? Кои тъмни сили целят това? най-нормалното, най-разумното би било да запазим всички стопанства, всички млекопроизводителни фирми, които практикуват устойчив, стабилен модел. Не е разумно да произвеждаме огромни количества и да изнасяме огромни количества, а пък след това да субсидираме този износ към трети страни с държавни средства, с средствата на данакоплаците. Ето това не е убедително и това трябва да ревизираме. Чувам, че не всички се оплакват от количеството и от неговото отражение върху цената. Обаче на други места, в нашите земи, например, това води до изчезване на ферми. Аз мятам, че те също имат право на живот, особено ако това е основният поминък на региона. От друга страна, подкрепяме интензивният модел, интензивен модел, който може да доведе до големи концентрации на нитрати да се превърне в заплаха за общественото здравеопазване. Неодавна бях на конференция, където обсъждахме, че 25 000 жертви има на година в Европейския съюз заради болести, които вече не се лекуват с антибиотици, заради развитата резистентност срещу тях. Или пък друг проблем, проблема, който имат много наши граждани по повод на алергии или пък на непоносимост към лактозата и така нататък. Това са храни. Говорим не само за храни и устройство на територията и работни места. Не само за това говорим. Говорим всъщност за живот и смърт. Затова целта ни е тук и на вас, и на нас би трябвало да бъде да не даваме винаги карт бланш на големите супермаркети. Благодаря. Hello. Um, Stuart's question about what Въпросът за uh, това какво се случи с мен като фермер. Аз uh, е, на три пъти е, имах, е, страдах от микоплазма, зараза, микоплазма бобис на моята ферма. И когато това ти се случи и гравите ти измират, не можеш да седиш и да дебатираш тук какво ще правиш с излишъка мляко. Болестите са в центъра на нашето внимание, използването на антибиотици, както се каза. Аз наистина не искам а, никой от вас да а, преживее това, което аз а, преживях през последните няколко години. Да виждаш как добитъкът измира а, не е приятно нещо наистина. Получих договор с един изкупвач, който а, беше готов да ми а, плати малко по-висок цена, ако произвеждам това, което той иска. А, в крайна сметка обаче а, понякога е, клиентите искат е, е, някакви, някакво газивно питие, което минава за млечен продукт. Ние трябва наистина да имаме по-добър, по-добро брандиране на, на нашите продукти, на млечните продукти. Би трябвало наистина да установи връзка с крайния потребител, не просто да се е, е, вземаме е, отбранителна позиция при всеки проблем или атака, а трябва да прокарваме е, политиката си. Госпожо Уйола, заповядайте вие заключителни бележки. Ще помоля следващите експерти да са готови вече, тъй като ще започнем с господин Лудвиг Тойсен. Но преди това, както казах, две минути госпожа Уйоа. Заповядайте. Бен. Каквото искам да... Какво бих искала да ви кажа? Като регионален политик бих искала като регионален политик по въпросите на млекопроизводството в Галиция, всъщност бих искал да кажа следното. Намаляването на интервенционните цени в Галиция и в други части на Пиринейския полуостров и на Европа показа, че цената на млякото продължава да е нестабилна заради външни фактори на световния пазар. И за това, за да усуетим това влияние, искаме мерки, по силата на които млечният пакет да бъде по-действен и за да гарантира връзка между всички звена на веригата, при това в положение на равновесие, а не неравновесие. Както вече ви казах, в Испания договорите са задължително от една година за твърдото, за суровото мляко, както постановява общностното законодателство. Ние искаме това да се отнася и за преработеното мляко, което стига до пластметните центрове. По този начин ще се заздравят всички брънки от веригата и не най-слабата брънка, а именно производителите, които зависят от промишлеността и от дистрибуционната мрежа, именно тези производители, тези животновъди, в крайна сметка са принудени да се откажат от дългосрочни, стабилни договори, само защото промишленият сектор така изисква от тях. Затова смятаме, че и за дистрибуционните, за дистрибуторските мрежи трябва да е задължително договарянето на преработеното мляко, не само на суровото. Квотите в Галиция дадоха своя ефект, вдигнаха на крака много ферми и продължаваме да зависим от тях. Ще продължаваме да търсим начин да подпомагаме нашите мандри, защото в противен случай ще застрашим рентабилността на нашия поминък, на нашите животновъди. Благодаря. Бързо дякую нашим експертам. Много благодаря на нашите експерти, панелисти от първия панел. Благодаря ви за чудесните презентации и искам да ви се извиня за това, че така стриктно съблюдавах времевия регламент. Това е всъщност и ролята на председателя. Моля следващите панелисти да дойдат на трибуната. Междувременно бих искал да направя също и някои свои коментари. Най-напред. Смятам, че докладът на господин Дорфман, но не е само докладът на господин Дорфман, Дорфман, а и моят собствен доклад, показват ясно, че там, където има много малки млекопроизводителни предприятия, трябва да изнамерим начин за подпомагане и да поощряваме третирането на почвите. Това относно вътрешния пазар. Млекопроразботвателният, млекодобивният сектор не са получили достатъчна подкрепа, а и самото потребление спада непрекъснато. Затова искам да ви призова за размисъл в тази посока. Сега, всъщност, тъй като вече панелистите са тук на трибуната, минаваме по-нататък господин Лудвик Тойсен, професор Лудвик Тойсен, преподавател в университета в Гьотинген, ще бъде нашият пръв оратор. Господин професор, знам, че за вас 10 минути е много малко време, но това са правилата на играта при нас, за съжаление. Заповядайте, имате думата за 10 минути, господин Тойсен. Благодаря, господин председател. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Благодаря, господин председател. Дами и господа, бях помолен да коментирам по няколко въпроса, а именно възможните сценарии след края на квотите и достъпа до кредит, както и кризата в международния износ – бъдещето на производителите на мляко в районите е, с затруднения и управление на кризите, мерките за управление на криза. По сценариите след отмяна на квотите вече бе казано достатъчно би трябвало. Перспективите са добри, но принципите в трети страни, растежа на, на, на населението и промяна в навиците, в навиците на хранене водят до увеличаване на пазарите за мляко банките е, е, това и е, също така конкретно способността в, на конкурентността в сектора, така че с удоволствие дават кредити на тези, които докажат своята конкурентоспособност. В краткосрочен план ситуацията във всички случаи ще си остане трудна поради изцяло осигуряването на аграрните пазари, съответния економически растеж в Източна Азия, в Европа през последните години държавите, които е, е, бяха, е, произвеждаха под квотите, всъщност сега усеща влиянието на потенциално по-високи цени. В миналата година е, имаше доста голямо предлагане на пазара. За пазарите на мляко най-общо, е, картината не само за млякото, но въобще е, е че се очакват малки изменения. Водещ ще водещ голямо търсене и това се отнася а, общо за цените на хранителните продукти, но на млякото по-специално, които са доста нестабилни. При млечния пазар а, има допълнително а, осложняващо обстоятелство, че общата продукция е един малък дял, е на 7% от цялото световно производство. т.е. тънки са нашите пазари, а, при такива тънки пазари а, е, цените се качват. А, е, несигурността, е, колебливостта на е, колебанията на цените на мляко, в цените на млякото ще си останат доста силни и чисти износител на млечни продукти всъщност формира своите цени в един доста несигурен и колеблив пазар. Шансовете и рисковете за износа според мен шансовете са е, тъй като има е, покачване на търсенето в световен мащаб от е, качествени висококачествени млечни обработени продукти. И това ще продължи. Това е единствения начин да се попречи отказ и оттегляне от производството, да се попречи на отказ от производството на голяма част от производителите в Европа. Затова износа към страни, трети страни за нас е решаващ. Рисковете е, са е, освен несигурността в цените, е, са и нетарифните е, бариери Особени е, проблеми има в е, държавите е, и в ценообразуването на млякото и млечни продукти в по-неблагоприятни районите с по-неблагоприятни условия. Там разходите за производство са толкова високи, че е много трудно да се поддържат е, е, необходимите цени. За тези региони е, трябва да се провери дали съответните процедури за е, корекция на цените, например, е, дали има възможност да се коригират е, и да се е, компенсират това чрез екстензивно производство на говеждо месо. Цените на млякото са е, несигурни, колебливи, ще останат такива и в бъдеще, но няма достатъчен аргумент за протекционистична е, политика на пазара на мляко, въпреки всичко. Е, много по-скоро има аргумент за по-добро управление на риска в, и по дотачното развитие на пазарите на, на фьючерси ето защо не съм убеден, че е, цените е, за е, интервенция по принцип са на необходимото ниво. Една по-висока цена би довела до изкривяване на пазара до по-високи разходи, разходи ще е свързана и преди всичко с е, ще води до е, нарастващи е, нужди от е, съхраняване, е, складиране. И накрая, мисля, че не е, смятам, че е, това ще доведе до е, едно централно управление на количеството в рейския пазар защото е, това би довело до връщане на квотите от задната врата. Има отделни процедури на опита на, на, е, на, държавите, на някои държави членки сочат, че подобни подходи се оказват изключително бюрократични, много трудно се прилагат на практика, тъй като обикновено е, не е, съществува достатъчна информация, не, не, не, няма достъп до необходимата информация, така че тези, този концепция е доста е, скъпа и е, щетите върху пазара е, от нея ще бъдат много по-големи, отколкото обратното. И преди всичко сегашната система е, не действа. Защо? Например, Канада, е, стана дума за нея, е, вече днес, от десетилетия опитва да да управлява пазара на мляко по отношение на търсенето. Ако погледнем проблема в Канада, ще видим, че промяната в структурата в производството на мляко е, следва е различно от САЩ, където политиката за млякото е значително по-либерална. Производството на мляко в Канада е, е същевременно е, под е, това от е, 60-те е, години. Е, следователно, дела на Канада в световния, на световния млечен пазар между 1996 и 2009 е паднал от 3% на 1% като същевременно дела на САЩ е, се е качил в същия период от 6 на 17%. Освен това Канада е, дела на вносните млечни продукти се е покачил значително в Канада от 96 до 2009 от 8 на 24%. И накрая канадската политика е, за млякото е, доведе до е, различни нежелателни явления, например контрабанда на сирене към САЩ, безброй опити за заобикаляне законите, като например пица Китс от САЩ и това води до различни търговски спорове и конфликти между Канада и САЩ. Моето заключение е следното. Една мрежа за гарантиране на сигурността на сектора в време на кризи е абсолютно необходима и оправдана, но това не трябва да доведе до... Но не трябва да има централно управление на пазара на мляко, защото това няма да функционира. И накрая само две изречения за трансатлантическото търговско инвестиционно споразумение Опита до сега в преговорите с САЩ сочат, че е, ефекта върху пазара е, се разглеждат много е, подробно под лупа, тъй като нивото за защита, част от на отделните продукти, от това зависи коя държава, кои държави ще се възползват и кои не, кои ще спечелят, кои не. Това се отнася и до различните млечни продукти. Общо, без да навлизам в подробности, по отношение на пазара на мляко, смятам, че шансовете за европейския е, пазар за мляко, е, е, при едно либерализиране пазара шансовете са по-големи в търговията с САЩ, отколкото един централизиран, свръхрегулиран пазар. Важно ще е също е, в е, хода на тези преговори да се защитат допълнително регионалните продукти, защото те представляват е, голямо предимство на млечното производство на, на Европейския съюз, пък и водят до поддържане на по-високите стандарти. Те трябва да бъдат съхранени и да не се отстъпва на този фронт при преговорите с САЩ. Благодаря. Благодаря ви много професоре. Сега давам думата на Сията Ван Кемпема, заместник-председател на Европейският съвет по млякото. Искам да благодаря на професор Тойсен за оптимистичното му виждане, което изрази в края на своята презентация. Благодаря ви, че ми давате възможност да представя коментарите на Европейския съюз по млякото за развитието на мрежния сектор. Ясно са определени какви са целите на КАП да се гарантират нормални жизнени стандарти, като се подобрят приходите на лицата заети в сферата на земеделието. Колебливите цени, ниските цени, които наблюдаваме сега, както наблюдавахме през 2009, е резултата от свръх производството, без да се държи сметка за търсенето. И тези развития могат да се задълбочат и в бъдеще. Затова е необходим инструмент, за да се намалят колебанията в цените. Такъв инструмент е разработен от нашия съвет, който да се използва само в ситуации на криза, единствено тогава. Това, което липсва в настоящата политика е способността да се разбере кога има криза, защото нямаме ясна дефиниция за това какво според нас е криза. Някои считат, че цените за, на млякото са достатъчен параметр, маржовете, разходите за производство също трябва да се имат предвид. И а, ние сме разработили а, един а, пазарен индекс. От това имаме нужда. Ако този индекс е 100, тогава не са необходими допълнителни мерки, пазар е стабилен. Ако се падне под 100%, разходите не могат да се покрият. Ако недостига е много висок, тогава програмата за пазарна отговорност се задейства. Има три етапа. Първо, ранно предупреждение. Тогава индекса трябва да е паднал до 7,5%. Тогава се започва частно складиране, започва се прилагането на стимулиращи програми. Вторият етап припадане на индекса на пазара а, с 15%. Тогава официално се обявява криза от Агенцията за мониторинг а, и започва прилагането на основните елементи на програмата за пазарна отговорност. Намалява се производството с 5%, тези, които го правят, получават бонус, тези, които не го правят, трябва да плащат такса от първото кило мляко, което надвишава квоти, тези, които са разрешени количества за този период. Започва задължителен, но намаляване на производството, когато пазарният индекс падне с повече от 25%. Тогава всички производители трябва да намалят производството си с 2-3%. Ако тази тенденция продължи, ако има положителни прогнози, ако отново индекса постигне стойност 100%, тогава може да бъдат спрени тези мерки. И тогава могат да се прилагат доброволни мерки. Виждате под сината линия, ако тогава може производителя да произвежда същата сума, количество, да произвежда повече, да плаща съответна, съответна санкция или да произвежда по-малко и да получава бонуса. Производителят може да реши да намали производството си. Сегашната ситуация на пазара показва това като факт, Тази година ще има допълнително стимулиране виждаме, че цените се покачват на пазара, което показва, че инструментът е добър, а именно този налог. Някои основни условия трябва да бъдат на лице, за да може програмата да действа добре. Има обсерватория, която е, съществува, тя трябва да се превърне в Централна агенция за наблюдение, да регулиране на от задължителни предварително определени критерии. Решенията трябва да се вземат прозрачно, като и се използва индекса и това да служи за основа за вземане на решения. Необходимо е правно основание, което да се прилага в целия Европейския съюз, за да може тази програма да се прилага задължително в целия Европейския съюз. Интервенции, свързани с количеството, трябва да се вземат от производителите на ниво ферма, като се спазва принципа на замърсителят плаща. Могат да се внасят корекции, за да се отчитат промените на пазара. Това е свързано с разходите също за частно складиране. Ние отчитаме а, факта, че цените винаги изостават с няколко месеца ние също следим и други данни, котиране, фьючерси и прочее. Ние следим развитието на пазата. Прилагането на програмата за пазарна отговорност има доста предимства. Може да не се допусне първо а, крах на изкупните цени. и Кризата, ако възникне, може бързо да се преодоли но това изисква подходящо поведение от млекопроизводителите и съобразяването им с състоянието на пазара. Затова трябва да се следи непрекъснато развитието на пазара, да се реагира на сигналите, които той подава. Трябва да гарантираме подобно поведение. Това може да а, стане само ако отговорността бъде а, заменена с други мерки производителите могат да увеличават производството си, ако това се случва тогава, когато и без друго има повече предлагане, отколкото търсене на пазара, те трябва да бъдат санкционирани. Всеки отрасъл трябва да допринася за общите усилия, а не да ги бойкотира. за да може бързо да се преодолее кризата тогава, когато възникне. По този начин фирмите ще могат да участват, фармите, фермите ще могат да участват а, доброволно. Те имат ежемесечни разходи, но ако цените са много ниски, те не могат да се позволят да намалят производството си, защото тогава приходите няма да са им достатъчни, за да се покрият разходите. Когато цените са ниски, тогава производителите нямат друг избор, освен да произвеждат повече, защото става дума за оцеляване на тези, които са в най-добра кондиция. Можем да използваме наличните данни, защото такива данни са на лице в комисията, просто трябва да се използват. Програмата за пазарна отговорност е изключително ориентиран към пазара инструмент. Имам някои програми, които съм донесла със себе си и ние с удоволствие бихме разяснили повече отделните елементи на тези програми при проявен интерес от ваша страна. Благодаря ви много за вниманието. И... Благодаря ви много. Сега искам да дам думата на господин Дейвид Добин от United Dairy Farmers Limited заместник-председател. Ако сте готов, имате думата. Всъщност, извинете ме, извинете ме, казва председателят. Първо Винсент Шателиен. Национален институт за съскостопански изследвания, Франция. Châtelier, Vincent Châtelier. Merci. Merci, Président. Благодаря, господин председател. Аз искам да започна с статия, с препоръка за статия за тези, които се интересуват от контекста на селското стопанство, агрономството във Франция. На страницата, на първоначалната страница на моята презентация ще намерите препратката. Сега, дали или с квоти, дали или дали с или без подпомагане на преструктурирането. Очевидно, каквото и да направим, ще продължим да наблюдаваме спад от 60 и 68 000 в момента стопанства Франция, сигурно през 2023 ще останат 40 000. Тоест, преструктурирането за момента протича по-бавно, отколкото в други държави. 16% от кравите се намират в кравеферми с повече от 100 крави. И тази тенденция се наблюдава през последните 10 години. Така че всъщност югът произвежда и изнася за севера и за останалите части на страната. Днес виждаме че има диференциране на производството между долините и планините, между различните географски региони във Франция. От друга страна обаче, секторът е изключително разнообразен, диверсифициран и наблюдаваме различни комбинирани модели – най-много мандри, например, преобладават в планинските части, а в останалите съжителстват малки и големи стопанства. Така че решенията, с които можем да излезем, имат различни резултати на едно и на друго място. За следващите 10 години обаче приоритетите си остават едни и същи. Финансирането. Финансирането, което е обещаващо за агрономството във Франция, тъй като млекопроизводителният пазар в световен мащаб продължава да съществува. Освен това има много възможности за кредитиране на, с нисък лихвен процес. Затова има и много такива инвестиции. Разбира се, трябва да правим ясна разлика, даже и в кризисни времена, какво значи да се подпомагат производителите с кеш и какво значи да бъдат те подпомагани в дългосрочен план с друг вид инвестиционни структурни механизми. селските стопани, които имат поглед към бъдещето и мислят дългосрочно, предприемат стъпки именно в тази посока, да се стабилизират структурно на пазара. И следователно връзките, взаимоотношенията с банкерите и дава, им дават възможност да постигат резултати, понякога с цената на акробатски номера, ако е наложително, но новите селски стопани, новите млекопроизводители, например, могат да намерят начин да оцелеят финансово на пазара, без да закупуват огромни поземлени собствено, огромна количество поземлена собственост. Какви инструменти трябва да бъдат изнесени на първи план? В миналото, например, това бяха субсидиите за е, износа, както и интервенционните цени. Разбира се, във времена на криза човек е, е изкушен да бъде креативен и иновативен, но трябва да сме внимателни в този е, случай също така. Можем да не компенсираме изцяло желаното аз не смятам, че единствено само интервенционните цени могат да разречат нашите проблеми. Даже съвсем не. Например, руската криза доказа, че може да се действа и по друг начин, най-вероятно да се привлече за участие и СТО. Наистина трудно е човек да има ясен поглед за момента, защото нямаме натрупан достатъчен опит за това как са подействали иновациите на пакета мляко. Това, което изглежда сякаш очевидно е, че цената на млякото във Франция, за разлика от много, което е различна, която е различна от много други европейски държави, е проблематична трябва цената да се повишава систематично. Някои кооперативи играят с различни елементи на ценообразуването, цена 1, цена 2, цена 3. Организациите, сдруженията на производителите наистина са силни и могат да се налагат, но това не е винаги гаранция защото 46 кооперации, например, в Франция обединяват по-голямата част от производителите. Националната политика е едно, но данъчното облагане е нещо съвсем различно, защото трябва да се балансира между години на процъфтяване и години на затягане на коланите. Диференциалът на костуемата цена в крайна сметка се оказва най-важният елемент във времена на криза, защото слабите не издържат. Какво можем да направим сега по-конкретно за планинското е, животно В Суафренският случай, например, мога да ви кажа, че има много механизми активирани е, чрез европейската съскостопанска политика. В резултат на това от поне 6-7 години се трансферира целенасочено финансиране по посока на планинското животновътство. И по този начин много от планинските земеделски стопанства могат да се изхранват изцяло с собствени средства. Няма да се спирам на защитата на регионите, в които има мандри по-специално. Връщам се отново на планинското животновътство и млекопроизводство. Разбира се, че една от възможностите бе да се хармонизират преките плащания. Тук обаче трябва да дадем приоритет на тези, които се придържат към формулата 52 хектара, а не изобщо за всички стопанства. По този начин ще дадем възможност и на млекопроизводителите от планинските региони да рекламират своите висококачествени сирена и кашкавали и освен това те могат да достигнат дори до външните пазари. Качеството е голямо и сега качеството е високо, но не винаги стига до външните пазари. Друго нещо, което можем да направим е да под помогнем развитието на крави с бозаещи телета. Те биха могли да се използват като допълнителен елемент в сълскостопанската фирма, гарантиращ нейната издръжка. Не бихме могли да си представим френското животновъдство и млекопроизводство без износът Търговският баланс на Франция обаче не се изменя през последните 10 години, що се отнася до Европа. Тя не мърда, т.е. този баланс не мърда, за разлика от външно-търговския търговски баланс, който показва тук на слайда развитието по посока на китайският пазар, например. Из, изнасяме много мляко и много вторични млечни продукти, които ни помагат да завоюваме нови пазари, като например мляко за кармачета или е, други хуманизирани млека. И в заключение, какво можем да изберем, как, на кой модел да заложим, има много и разнообразни мнения по този въпрос. Само по една дума ще кажа за страна Нова Зеландия, например. За 10 години увеличи с 10 милиарда килограма млекопроизводството си, без да, това да се отразява на околната среда. Швейцария, например, тя дори не се равнява на френски бретан. Важното обаче е, че тяхното Тяхната преработвателна млечна промишленост не мърда през последните 20 години. И следващият месец, например, Канада, която е малък производител, дребен производител на мляко, все пак ще се умее следващия месец да повиши цената на млякото в полза на своите млекопроизводители. Не знам обаче дали начина по който го постигат може да бъде е, внесен тук в, в Европа. Съединените щати също имат различна от нашата система, която ние не можем да съдим дали е добра или лоша. Можем просто да се позовем на нея и евентуално да извадим пуки от нейното бюджетиране. Благодаря. Заповядам свои кони. Много ви благодаря. И така, наистина бързо приключихте изказването си. Благодаря ви по този повод. Благодаря и за изводите, които направихте в края на изказването. И сега наистина давам думата на господин Дейвид Добен от Асоциацията на млекопроизводителите на Обединеното кралство. Заповядайте. Uh, Добър ден. Аз съм управител на кооперация в Великобритания, имаме участници от Ирландия, Уелс и Англия. Контролът се упражнява от фермерите. Имаме управителен съвет, чиято цел е да гарантира печалба от преработвателната ни дейност, да може да се гарантира устойчива и добра цена на млякото. Имаме големи обекти, насочени към производство за износ. Имаме също и специализирани фирми, които обслужват местния пазар. Не фермерите и преработвателите са тези, които се конкурират, а цялата верига. Ние искаме да имаме ефикасни фермери, ефикасни преработвателни предприятия, ние произвеждаме също и сирене, предлагаме кисело мляко или прясно мляке, изнасяме в 45 държави по света, много от тях се намират в Европейския съюз, Близкия изток, Северна Африка, Африка и Близкия изток. Имахме също доставки за Русия, но сега този пазар е затворен за нас. 80% от продукцията ни трябва да се изнася, тъй като имаме малък вътрешен пазар. Затова сме засегнати от спада на международните пазари. И много от фермерите в Европа ще изпитат същите неща, на които сме подложени ние сега. сега. Има спад в цените, това води до сериозни безпокойства сред нашите членове. Ако видим какви са показателите, виждате е най-разнообразни цени, които се предлагат. Това е цяла кошница. Това е по-низко от цената, която плащаме ние. Мнозина от вас са, са запознати с цикъла. Той се управлява от доставките на топло, търсенето. Тук има статичност. Руския пазар беше затворен. Освен това имаше спати на пазара в Китай. Ако видим какви са цените на млякото и колебливостта там, преди да започне да се премахнат мерките на европейско ниво, имаше определена стабилност на цените в 2006 и 2007, когато бяха премахнати субсидиите за износ. Тогава имаше промяна, имаше отначало покачване на пазара през 2007, последен от силен крах на пазара. Марин Фишер Бол каза, че трябва да премахнем субсидиите за износ. Ние ги въведохме в пиковите моменти на кризата. 2009 имаше спад, така може да се стабилизира сериозната ситуация на пазара. Политиката на Европейския съюз е, че цените на млякото ще контролират производството. Фермерите в Европа ще изпита затруднения. Реалността в цикъла на млякопроизводството, ако искаме стабилност на цените, е, че трябва да контролираме производството, а не само да насърчаваме търсенето. Ако видим как става трансмисията на цените, цените от продуктите от Нова Зеландия, например, бяха много по-ефтини, тези от Европа, в сравнение с тези от Европа. Сега сигналите на пазара идват светкавично когато се произвеждат търгове, тяхната цена веднага се установява. Това става мигновено по целия свят. Предаването на цените от пазарите на стоки към услуги и потребителски стоки се случва много по-бързо, отколкото преди, защото има много по-голяма отвореност и прозрачност на ценоформ образуването. Сега съществува риска от повече колебливост, има по-малко ограничение върху покачването на предлагането на мляко. Договорите са нещо добро, когато говорим за стабилността на фермерите, но а, това може да се отрази негативно на а, прехвърлянето на цените. Затова договорите трябва да се ползват от добра трансмисия на цените и трябва да има контрол не само върху цените, но и върху производството. В Обединеното кралство промените доведоха до малки сътресения. Повечето от фермерите сега имат едногодишни договори с клаузи за прекратяване. Има малки промени а, при преминаването към организация на производителите. Международният пазар на млечни продукти се стабилизира. Последните търгове показват стабилизиране и леко покачване. Сегашните цени бяха предизвикани от увеличаване на млекопроизводството и от високите цени преди една година. Да, продукцията намали, но ако я сравним с производството от преди 2-3 месеца, ще установим, че продължава да изпреварва търсенето. И така, всяка капка мляко допълнително, която произвеждаме, трябва да намери пазар извън Европейския съюз което означава, че трябва да бъдем конкурентоспособни в международен план, както при производството на мляко, така и при работката му. Друг проблем е свързан е, с колебанията на валутния курс поради слабото евро, което ще доведе до допълнителен спад на цените, тъй като повечето цени са в евро. Виждаме как върви изкупуването на мляко в различните страни по света. Там, където няма квоти, има държави, които ще увеличат производството си, защото към момента произвеждат близо до потните нива. Ирландия е една от държавите, която а, получава много широко място в печата, но също и други държави са на вниманието, като Холандия, Полша, Дания и други. Ние се нуждаем от един прозрачен, ефективен фьючерсен пазар в Европа. Фермерите, преработвателите трябва да продават на разумна цена, фьючерсните пазари ще ни позволят да продаваме продукцията си изпреварващо, да избягваме риски. Сега има възможности това да стане, но те са твърде скромни към момента. Трябва да има широка подкрепа и признаване и трябва да се спечели доверието на фермерите и на преработвателите. Необходимо е да се намери пазар за сиренето, което все още не е пласирано. Отварянето на нови пазари изисква мерки от Европейската комисия. Ние изнасяме в Китай, например, но имаме по-необлагодетелствено положение в сравнение с Нова Зеландия и Австралия. Трябва да насърчим договори, които да включват не само фермерите, и преработвателите, но и крайните потребители, както и доставчиците на суровината в цялата верига. Ние а, имаме индекс в а, а, Обединеното кралство, който може да се а, прилага. И най-сетне за интервенционната цена. Интервенцията не се случва, но цената на, за интервенцията определя базата. Последния вариант е да се използва системата прилагана в САЩ, където се измерва маржа, а не цената. Необходимо е да се гарантира стабилността на отрасъла за това и следващите поколения. Това трябва да стане с съдействието на всички, които участват в веригата на доставки. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря и за това, че се вместихте в е, регламент. Благодаря за интерес за представяне. А сега давам думата господин Алфред Ендерле, производител на мляко от Бавария и председател на Сдружението на баварските фермери. Господин председател, дами и господа, това е позицията и гледната точка на един практикуващ и представил на е, производствената организация е, в региона може би аз съм също така и председател и член на борда на АЕГ Швабен, едно предприятие, което участва в производството на мляко и млечни произведения. 40 млечни крави отглеждам в Баварска, Баварска, в швабската част на Бавария. Имаме 40 е, е, е, работници и затова проблемите, които обсъждаме не са отрешаващо значение за нас, да не ги поставим в затворено положение имаме. Вероятно се запознати с нашата борса на сирене и сега при дискусията за пакета на мляко, може би да допринесем с нашите практически знания и опит. Произвеждаме алгойски ементал и сирене. Тук всъщност количествата ни са ограничени и производителите в района, представителите на млечния сектор в региона трябваше да се съобразят с това търсенето представлява е, този вид преработен продукт, е, се търси на пазара и представлява интерес, но е, съответно млечните квоти ограничават доставките на мляко към преработващите. Това е интересен аспект от дискусията. Вие поставяте няколко а, конкретни въпроса в, а, в поканата за участие. Аз съм дал подробен отговор на въпросите ви, които вероятно ще се раздадат в писмен вид. Аз ще дам само няколко а, а, коментара. млечете квоти. А, а, разбира се, при отмяна на квотите ще се засили производството, увеличи производството в млекопроизводителните райони, особено там, където има капацитет за това. През това а, увеличение на цените се очаква в много области в това отношение. Там, където се инвестира все повече в млекопроизводството, трябва да се има предвид, че е, резервите, производствените резерви трябва да се използват и да се, изпол... да се засили ликвидността на предприятията, е, макар и е, да се усети натиск на цените, предприятията да могат да останат на своите силни позиции. В краткосочен план е, заключенията, които имаме в момента, договорите, които в момента имаме, сочат, че в следващите години е, е, краткосрочно, както казах, ще усетим натиск, но той, ще намал... той не е свързан толкова с млечите квоти, колкото с общата колебливост на цените и на пазара този проблем, както и външни фактори, като ембаргото от страна на Русия, търговията с Китай и така нататък. В дългосочен план обаче очакваме положително развитие на пазара за мляко в цял свят. И в миналото също сме виждали, че след такъв ситуация на, на натиск, е, притискане на цените надолу в, няколко, в, течение на няколко месеца. Е, след това, в, течение на години, забелязваме едно положително и добро развитие на млечния сектор и трябва да принесем този е, тези закономерност в бъдеще. Ако погледнем, ако Разбира се, е, търсенето е, зависи и от е, увеличаване на населението в световен план и от промяна в навиците на хранене у хората, което води до засилване на търсенето на мляко, частното складиране и ще бъде важен елемент е, в бъдеще. Е, сега, например, е, при натиск, какъвто усещаме чрез руското ембарго, би трябвало да търсим решение с точно насочни ориентирани програми. Според нас е, съкръщаването на преките, е, е, на преките плащания не трябва да доведе до това, че хората да трябва да плащат допълнителните разходи от собствения си джоб съществуват възможности за решаване на проблема чрез борсите на фьючерси, за е, е, изключване възможностите за интервенция, аз бих искал тук да е, се позова на това, което казах от Копа Гожека. В Германия голям проблем е засилващата се концентрация на пазара на хранителни продукти. Четири крупни предприе всъщност държат 80% от производството в тази област. Това създава сериозни структурни проблеми. Е, също така това е проблем, който е признат от е, е, картел органите за борба срещу картелиране в Германия това е особено важно за малките и средни предприятия. В много случаи изхвърлянето им от пазара означава закриване на цели предприятия. И разбира се, тук трябва да се вземат съответните политически анти картелни мерки за, за, за защита на конкуренцията. Разбира се, сериозен е и проблема с регионите с трудни климатични условия и релеф, би трябвало да имаме придружаващи политически мерки, които да са оправдани в това отношение. обикновено е, производителите в тези райони е, не могат да разчитат на доход само от производство, обикновено е, те разчитат на комбинация от дейности за тяхното оцеляване и в този смисъл е много важно да се вземат мерки за обучение, образование и преквалификация в тези области се работи наистина е, с пот на челото, както се казва, и е, не би трябвало да им се е, пречи, за това е много важно да се, е, да се намали е, бюрокрацията, е, милиони предписания, бумащина. Важен тук е и разделянето на производствата, защото имаме томове и томове изписани инструкции и препоръки, които на практика много трудно се осъществяват ако нямаме допълнителен натиск чрез прекомерни изисквания към тези райони, те биха се справили по-добре. Например, директивата за нитратите е един от документите, който бих споменал в тази връзка. той създава сериозни затруднения е, и други директиви също водят до големи проблеми. Е, те е, водят до изтегляне, обезлюдяване на цели райони, което се оказа в крайна сметка контрапродуктивно. Би трябвало в тези райони именно да се създават привлекателни условия за млекопроизводство пълното разделяне в Германия, отделяне от производството, доведе до допълнителни затруднения за районите с тежки климатични условия релеф. Сега търговското споразумение с САЩ би могло да има положителен ефект е, но разбира се, трябва да придържаме нашите е, стандарти за качество е, и преразглеждането на търговската марка в Германия сега води до нови дискусии около тази тема. Дали бихме могли да приемем моделите на Швейцария или Канада, според мен не са приемливи и не са приложими, тъй като структурите са много различни, много, много странна е структурата в Швейцария. В всъщност би трябвало наистина заедно да работим в бъдеще, да, за да запазим тази структура, която имаме в Европейските съюз. Благодаря. Много благодаря. Минаваме сега към изказвания от залата. Господин Алберт Дест, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на изказалите се до тук. От това, което чух до тук, става ясно, че няма общо решение за е, производителите на мляко в Европа ние произвеждаме е, два пъти повече мляко, отколкото е, е необходимо. Е, и ако се ограничим до вътрешния пазар на Бавария, например, направо 40-50 производители трябва да, да останат без работа. И тук съм съгласен с това, което каза господин Ендерле. Е, от е, гледна точка на държавите, държавното ръководство, не можем да намерим тук решение. С цена на млякото 25 цента, е, аз не мога да си представя. През декември платихме даже 37 цента за литър. 1995 година в Германия имаше една голяма един голям млекопризител, който е, е, фалира поради е, лошо управление. При при големите концерни биха оцелели, но малки и средни предприятия при тези условия трудно могат да просъществуват. В различните кооперативи ако сме готови да е, се откажем от повишаване на цените и да инвестираме в производството на е, млечни продукти, мисля, че е, това е един от е, начините е, от производителите. Е, знаем, че е, не биха искали да имат намеса, държавна намеса, трябват ни инструменти за интервенция, за да не да имаме възможност а, и политическа възможност много бързо да реагираме и бързо да се намесваме а, в а, ценообразуването, когато се налага. Господин Декастро, благодаря. Благодаря на всички експерти и особено на тези от втория панел, тъй като ни предоставиха много пространна информация. Сигурен съм, че колегата Джим Никълсън ще почерпи вдъхновение от чутото днес след обед. Резюме. На първо място, млечният пакет не е дал голям резултат. Чухме го няколко кратно. Това бе начинание което се опитваше да се справи с проблемите, но не успя. И това, за съжаление, не е нищо ново. Единственият е, инструмент, който включихме по този път е производството, планираното и програмирано производство на сирена и кашкавали. Освен това обаче нищо друго почти. Сега, може би наистина трябва да изнесем производството, където има търсене, защото европейският пазар е пренаситен. Какво можем, към, какво можем да се стремим. Никой не твърди, че трябва да се върнем към квотите, точно обратното. Трябва да се възползваме от пазарната конюнктура и външната такава. Сега, ако обаче ни се наложи да излезем навън към трети пазари, то тогава е ясно, че трябва да управляваме офертата. Страна която произвежда 10% повече и няма пазар за това свръхпроизводство, какво би могла да направи тази страна, без да причини неконтролируеми ефекти на вътрешния единен пазар и на малките и средни предприятия. Проблемът, разбира се, именно се състои в това гъвкав механизъм, гъвкав механизъм, който дава възможност на държавите членки да реагират спрямо обстоятелствата, да стимулират или да разубеждават един или друг начин на постигане на целите. И ако тези цели не се постигнат, то тогава да се търсят альтернативи или да се пласират някъде продуктите или да се дават компенсации. Това е ясно, това е ясно е, че е по-лесно да се каже, отколкото да се направи, но исках просто да повдигна въпроса. Благодаря. Благодаря. Тази свободна организация на производството трябва да я въведем тук в организирането на е, нашите изказвания. Господин Агньо има думата. Пан Благодаря. А, аз съм, се спазвам правилата на играта и а, мисля, че сега не ми е ред, освен ако вие не настоявате да чуете моя глас. Така или иначе, Искам, искам да се изкажа. Не е изненадващо обаче, че зелените не искат да се изказвам, но ми бе много интересно да чуя това, което ни разказаха за европейският млечен борт, така наречен. Аз нямам представа от това как функционират нещата и за това ми бе интересно да чуя как мога да се регулират ценообразуването с повече или по-малко производство или обратното. И това всъщност не се отнася само за млякото, а за всички производствени дейности. Ако някой произвежда даден хранителен продукт в огромни количества, трябва да очаква падане на цената и обратното. И може би казвате, че съм суров и стръктен, но това е пазара. Не съм обаче съвсем убеден как точно действа този млечен борт. Колко производители, колко държави членки, колко участват, е, колко литра произвеждате и искам да чуя какво знае господин Дейвид Добин по този въпрос. Той всъщност е председател на кооператива, така да се каже, и искам да попитам дали той би въвел мерките на този борт. Благодаря. Госпожа Сенра, сега. Gracias, президент. Много благодаря, господин председател. Така, аз от години всъщност участвам в дебатите по тази млечна проблематика, така да се каже, в Европейския съюз. И в крайна сметка това е като една надраска на плоча, едни и същи аргументи, за да се уневини промяната и сега либерализацията се опитва да ни тласне към модела, който аз, с който се запознах през 2006 година в Средните щати защото бях тогава на посещение и видях разликата между кравефермите от 100 крави, например, и разликата с тези огромни е, имения с по 10, 20, ако не и повече хиляди глави добитък и съответно какво значи това? Няма работа за краве фермите с повече малко, с по-малко крави, как се отразява на почвата, на водата, на горите и така нататък. Както казаха всъщност тук колегите, трябва да сме откровени, трябва да сме честни и ясно да кажем кой какво иска, как, как вижда бъдещето на млекопроизводителния сектор в Европа. И накрая да ви кажа, не смятам в добро, не вярвам в добровол доброволчеството. Вече обсъждахме какво е бъдещето на пазара на равни... групата на високо равнище преди последната крижа и се изостави, защото излизаше, че трябва всъщност да дадем карт бланш на спекулаторите с хранителни продукти. И това е всъщност оскърбително. Оскърбително е отново да повдигаме този въпрос. Сега по въпроса за споразумението за свободна търговия с Съединените щати. Неодавна по тук чухме, че някой смята, че точно селското стопанство ще пострада. Кого искаме да излъжем отново? Искаме пар... споразумение с партньорството за Средните щати и него да го обявим за мана небесна. Не, не, това е нечестно. Трябва ясно да кажем кой как вижда бъдещето на лекопреработателния сектор в Европа. Благодаря. Хауслинг. Господин Хауслинг. Благодаря ви. Всъщност, е, трябва да призная, че не чухме нещо изключително ново. Имаше изказвания във връзка с либерализирането на пазара. Тъй като говорим за либерализация на пазара, винаги имаме предвид, че в бъдеще ще оказваме подкрепа на европейските фермери, че ще бъдат харчени пари за тази цел. И само по този начин европейските фермери ще могат да се конкурират на международните пазари. Въпросът ми е дали пазарът ни ще бъде конкурентоспособен в сравнение с този в Нова Зеландия, ако няма такава подкрепа. Второ, когато говорим за германския пазар на млякото, там няма ли никакви проблеми? Едва ли всичко е толкова прекрасно? Вижте какви структурни провери, промени се осъществяват. Те са доста съществени. По какъв начин ще оцелеем през едните години? Само е, един е, от е, експертите изглежда беше помислил за тази концепция. Поне става дума за това, че има модели, които могат да послужат като основа за размисъл за бъдеще и развитието на пазарите. Ако пазарът бъде изцяло либерализиран, това ще бъде от полза само на големите предприятия. Не зная дали това е целта ни. Благодаря. Ние слушахме 8 експерти днес след обед. Някои от тях имат сходни гледни точки, други имат по-различни. Искам да се спра на четири възоснова на това, което чух по темата. Първо, получихме чудесна информация. Искам да благодаря на представители на комисията, тъй като говори за цените на млякото от декември. Е, има подобрения в информацията на комисията. През следния път, когато говорихме е, за цените, те бяха за 3 месеца назад, е, така че има известен напредък. Имаме обсерватория, която следи състоянието на пазара. Има доста напредък в това отношение. Много сме говорили по въпроса през последните месеци. Трябва да се усъвършенства този инструмент, да стане по-публичен, така че да може да се следи предсказуемото развитие на пазара. Ако на ниво Европейска комисия преди три месеца беше признато, че имаме криза, което засяга всички оператори, ако бяхме направили това признание, може би кризата нямаше да е толкова сериозна, колкото е сега. Ако имаше само 1-2% допълнително произведено място, а не 5%. На второ място искам да се да подчертая е, действията, които трябва да се приемат по време на криза. И трябва да се прави разграничение между това, каква е тенденцията на цените и инф... инструментите за време на управление на кризите. Интервенционната цена е изключително правомощие на съвета и съвета ни го припомни. Но трябва да предоставим инструменти, които да могат да регулират производството за кратки срокове, за да може да се регулира пазара във време на криза. Това е единственото решение, което е пред нас, иначе ще имаме колективни проблеми. Благодаря ви. Господин Седал. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на ораторите, които участваха в разискванията ни днес след обед. В Португалия имаме 15 фермери, които присъстваха на изслушването в тази зала. Трудно е за сектора на мекопроизводството да оцелее освен ако не се постигне баланс между търсенето и предлагането, особено в области, където има малко альтернативи за економическо развитие или където има доста ограничения за производството. В моя регион на това производство е 70%, затова трябва да видим по какъв начин можем да инвестираме в тези области, за да постигнем добавена стойност. Дали европейският е, подход е, отчита изтичането на млечните квоти? Дали се отчита факта, че може да няма хармонизирано прилагане и какво може да се направи на европейско равнище, за да се е, гарантира, че ще бъдат отчетени тези различия. Госпожа Доц има думата. Благодаря, господин председател. В Северна Ирландия, фермерите бяха засегнати от падането на цените от 2014. Около 22 пенса на литър получават в момента, което е доста под цената на производството и те са поставени по целен натиск, особено за тези прогресивни фермери, които са инвестирали в своя бизнес. Ние чухме много полезни решения за средносрочната и дългосрочна перспектива, но те няма да решат непосредствените проблеми с паричните потоци на фермерите в Северна Ирландия и в целия Европейския съюз. Искам да попитам а, експертите когато правят обобщение, да покажат какви незабавни мерки могат да се приложат от страна на съвета и Европейската комисия в подкрепа на млекопроизводителите за стабилизиране на пазара. Искам също да ги помоля да ни споделят своето виждане за това какво ще стане през полета, пролета, когато отпаднат квотите и да ни каже какви могат да бъдат очакванията за млекопроизводството. Благодаря ви. Следващият оратор. Разбира се, доставките трябва да отговарят на търсенето, затова цената на млечните изделия трябва да е свързана с международната цела. цена, иначе ще има производство, Затова съм против по-висока интервенционна цена и повторно въвеждане на експортните субсидии. Аз съм за примахване на млечните квоти, тъй като това ни поставяше в неизгодна позиция на световния пазар. Съгласен съм с а, а, инструментите, представени от господин Шателие, за инструментите, които могат да се приложат за подобряване на конкурентоспособността. Имаме директива в тази посока. Имам въпроси а, към госпожа Кемпема. Пема ако нейната система може да дов... дали нейната система ще доведе до по-справедливи цени на световните пазари или ще ни постави в неизгодна позиция. Благодаря. Господин Милер. Благодаря на експертите, които ни представиха такава пълна и съобхватна картина на нещата. Можем да си е, направим е, сериозни изводи от това и е, като човек, който е живял с тези квоти 30 години, смятам, че сега, сега е добре, че ще бъдат отменени толкова пари. Ни струваше да не даваме възможност за да толкова пари ни костваше да ограничаваме свръхпроизводството на мляко. Сега мисля, че с съответните програми и съпътстващите мерки е, проблемите ще се решат е, и е, квотите няма да бъдат заменени, няма да доведат до промяна в структурите, напротив. И въпросът ми на комисията е следния. Първо, смята ли комисия, мисли комисията да увеличи интервенционните цени и как в крайна сметка на какво ще се позове като правно основание е, за това комисията? Е, какви конкретни е, цифри и данни ще, ще е, посочи за е, целта? Госпожа Хойбуш. Благодаря, господин председател. Чухме много анализи и е, червената линия беше винаги свързана с износа и договорите. Когато е, сключвам договор с, е, е, на цена, която покрива разходите, тогава е добре. Но е, обикновено е, тези договори не е, стигат до корни на проблема. Е, те водят до е, една несигурна ситуация и е, неясни обстоятелства. Когато е, има ограничение на пазара, би трябвало да имаме съответната адекватна реакция. Аз също е, е, произвеждам мляко е, от 30 години и е, се питам защо е, непрекъснато ни е, настигат кризи, е, макар че е, непрекъснато сме обект е, и жертви на нови кризи. Мисля, че тук е, прогнозите, прогнозирането не се използва като достатъчен инструмент. Комисията да попитам, а може би те просто са объркали кристалното кълбо, с което могат да надзърнат в бъдеще и да направят прогноза за сектора. Благодаря. Млечният сектор на Холандия, е, производството е, се качи е, драстично, но цените съответно паднаха с процент и половина потребителя плаща както преди висока цена. Това е просто нелогично. Трябва да направим нещо. Въпросът ми на първите двама, към първите двама оратора е не трябва ли е, кооперативите да действат по-добре, така че е, произ... Произ... продуктите на малките предприятия да е, бъдат по-добре пласирани и да се отпускат средства за поземлено развитие от по втория стълб. не това трябва да се направи не само а, с оглед а, оцеляването на а, семействата на фермерите, но и а, за а, целия ландшафт в Европа. Благодаря. споменахте е, ситуа... Е, положението на предприятия в е, райони с по-трудни условия на живот. Е, с увеличаване на интервенционните цени, това не е ли преимуще... Какви са преимуществата и недостатъците за е, такива райони? И е, това няма ли да е стимул за допълнителни инвестиции в млечния сектор, ако цените се качат съответно? И е, това може би ще е, ощети допълнително планинските, високопланинските райони, които без квоти и без инвестиции трудно ще се справят. Е, още две-три неща. Първо, планинските, високопланинските райони трябва да бъдат равнопоставени с тези, които са в по, при по-благоприятни условия. Е, това е самата аграрна реформа предвижда конвергенция, но е, не трябва ли да се направи, но държавите членки правят всичко възможно да се избегне тази конвергенция. Един е, е фермер при нас получава същата сума, както е, същите помощи, както колеги, е, свои, неговите колеги в равнината. Е, а пък неговите себестоиността, неговия продукт е много по-висока поради трудните условия. И мисля, че нещо трябва да се направи по втория стълб. Но е, не трябва да допуснем и положителна дискриминация, не да предоставяме е, условия за дадена група фермери, какви, кои, условия, които не са на разположение за останалите. Е, какво ще не трябва да подкрепяме по-добре млекопреработващите, отколкото производителите на мляко. Госпожа Макенес. Благодаря, госпожо, господин председател. Да, това, което малко ме стресна, бе едно е, изявление на комисията. Аз изненадам, че те са изненадани от това, че цената на млякото пада в края на годината. Бих искала комисията да отговори на въпроса дали този пад в цените се дължи само на пазарите и на влиянието на Китай и Русия и как можем да компенсираме нарасналото с 5% производство в Европейският съюз. По повод на млечният бор, така да се каже, аз него го възприемам като въвеждане отново на квотите през задната врата. Квотите бяха въведени за 5 години в началото, траяха 30 така че сега наистина сме в положение на криза, но кризата освен риск са и възможности за промяна. И затова се обръщам към панелистите с въпрос дали те смятат, че това наистина е така. Виждат ли някакво оптимистично послание в тези ем, кризисни времена? Обикновено кризата се свързва с песимистични предвиждания за бъдещето, но винаги има и оптимистичен прочит. Какво мислят панелистите? Благодаря. Посъл газ господин Виегас. Тилко една минута. Една минута само ви давам. Благодаря, господин председател. Този дебат, смятам аз, би трябвало да отразява по моделът на млекопроизводство, който съществува в момента. Спомняте се най-вероятно, че 2014 година бе Международната година на семейното земеделие. Стана ясно, че това е най-голямата гаранция за хранителното обезпечение, доверието на потребителите и устойчивото развитие на демографията, на опазването на околната среда и селската среда тук в Европа имаме малки и средни семейни земеделски стопанства. В случая на млекопроизводството виждаме огромна концентрация, която ни доближава до агробизнеса на Средните щати и ни отдалечава от нашият традиционен семейен модел. Така че се питам как това може да бъде вписано в уравнението или неравенството на млекопроизводството. Благодаря. Госпожа Ранс Гарсия, благодаря. Аз смятах същото, което смятах преди да дойда тук, а именно положението е различно. В Бавария, например, може да се произвежда мляко за износ и ако нямам, не вземем предвид тяхната действителност, бихме ги накарали, бихме ги довели до нужда да затворят много от техните стопанства. Така че, щом пазарът е европейски, трябва да вземем предвид всички европейски елементи на множеството. В Испания имаме специално реално проблеми с дистрибуцията. Не чувам някой друг да има такива проблеми. Това се дължи отново на разнообразието на нашата европейска панорама. Така че искам да ви попитам, дали не смятате, че най-напред трябва да, направим, да изработим определение за това какво е криза. Не може кризата да е еднаква в Испания, в Германия, в Великобритания или в Харватия. Не би ли трябвало да дефинираме какво значи криза, за да може от тук насетне да разработваме европейски механизми, когато има нужда от тях? И сега, не смятате ли, че европейската обсерватория по ценообразуване трябва да предоставя разбивки по държави и региони, както предложи госпожа Уйо. Благодаря. Bardzo, Благодаря. Господин директорът Кортис има те думата за 5 минути, след което даваме думата на експерт по 2 минути и накрая Джак, господин Джак Никълса ще направи заключителните бележки. Благодаря. Бяха поставени доста въпроси към мен. Благодаря за отличните презентации, които изслушахме. Бяха поставени много въпроси, свързани с това дали се намираме в криза или не и защо комисията не може да предскаже кризата. Вчера на съвета на министрите седях до един от комисарите, който успорва наличието на криза. Ако виждаме какви са цените, ние искахме, разбира се, да имаме по-добри цени, Комисаря вчера поиска от 9-10 държави членки, които все още не са предоставени данните си за ноември, да ни ги предоставят най-сетне. Цифрите, с които разполагаме, не показват, че има общо европейска криза. Има сериозни проблеми. Когато започнахме днешното изслушване, аз казах, че ние работим по тези въпроси, че споделяме тревогите на много от фермерите, че действително цените на в Балтийските страни и други страни са прекалено ниски, но доколкото ни е известно, криза няма а, навсякъде. Ние не отричаме обаче, че съществуват трудности, въпреки че не говорим за криза. Затова се радвам, че много от ораторите днес следобед казаха, че съществуват добри перспективи. Аз мога да кажа много неща за това какво прави Европейската комисия, за да помогне на бизнеса, на производителите да намерят допълнителни альтернативни пазари, които да заменят руския пазар, който загубихме, може би за дълго време напред. И а, какви са нашите а, интереси при преговарянето с САЩ за споразумението ТИТИП защото ние имаме интереси, а, що се отнася до сектора на млекопроизводството, защото ние можем да продаваме висококачествени млечни продукти на пазара в САЩ, но трябва да работим още по-усърдно заедно с економическите оператори, за да намерим допълнителни пазари. Разбира се, ние нямаме кристална топка. Ако имах такава, сигурно нямаше да седя тук в тази зала на един плаш в Карибите. В първото ми изказване днес аз казах, че обсерваторията за пазара на млякото е готова да използва максимална степен с това, което разполагаме и аз се радвам, че тя ни предоставя достатъчно информация. Подкрепата на вашата комисия също е изключително важна в това отношение. Относно това дали сме готови, дали Европейската комисия прави нужното. Разбира се, че сме готови. Решението беше взето през 2003 година да бъдат премахнати квотите. Това не беше лесно взето решение, нито пък е решение, което се отнася само до сектора на млякото. Ние постепенно се отказваме от пряките помощи и комисията разполага с инструментариума за справяне с извънредни обстоятелства. Така че всичко това се обсъжда дълго време вече и през 2014 най-сет не и сектора на млякото беше изцяло изложен на тази лозика. Да, трудно е. Същите разговори ще водиме за захарта. През 2017 вчера в съвета се обсъди също този въпрос за захарта. Аз съм обаче против да, това да се използва тези затруднения на производителите, за да се откажем от а, тази кауза а, и да преминем към друга система. Управлението а, на предлагането някакси не се вписва във всичко това, а, не съответства на тази а, логика, която е заложена в реформата на ОСП. Ние а, станахме най-големия износител на сълскостопански стоки през 2013. Мисля, че отговорихме, господин председателю, на въпросите, които бяха конкретно отправени към мен. Dziękuję. Благодаря ви. Фермерите, производителите на мляко, кооперациите реализират и спестявания. Това са ми казали различни хора. За това ние наблюдаваме, може би, само за наченки на кризата. Сега искам да дам думата по две минути на всеки от ораторите ни. Започваме с професор Тойсен. Благодаря. Много въпроси имаше, много бяха мнения бяха чути, пет минути едва ли ще стигна да отговаря на многото въпроси, но според мен първата точка трябва да не да не смятаме, че е, квотите ще попречат на изменението на структурите. Е, те бяха до сега добър инструмент. Второ, е, решенията на а, Млечния борт. Смятам, че предложенията са нереалистични. А, колебливостта в цените а, не означава непременно криза. След високите и има спад цените и обратното. А, е, наистина е, предприятията могат да се адаптират към това. Имахме три години на високи цени, сега е първия месец с спад в цените. Това на мен не е, е за мен не е края на света или най-голямата криза. И четвърто, аз съм сигурен, че ще се ще се премести производството на мляко в е, е, основните млекопроизводителни райони. Е, последно, стимулирането и подкрепянето на районите в трудно положение, според мен, са, е нещо много положително, но когато това се прави, не трябва да става чрез интервенционни цени, е, защото те е, задържат, е, могат да се запазят, задържат производителите в тези райони само ако това се прави с конкретни, добре целенасочени мерки, а не само с интервенция. If you want to solve crisis, you have to look at what is the problem. Ако искате когато решаваме криза, трябва да първо да потърсим корените на проблема. Е, производство. Дали защото сме загубили пазари, дали защото е, сме разработили нови продукти, е, но с кризните инструменти констатираме, ако действаме с тези инструменти само когато има криза, не можем да сме ефективни, защото щом пазара се оправи, може да си произвеждаш когато си искаш. Но ако ти залагаш на ниски цени за фермерите, така че е, млечната ами, млекопроизводството да се разшири извън ЕС, това е пътя. Е, индустриално производство и в млечния сектор ще е, имаме както при свинското и птичето месо. Трябва да се произведем, че млекопроизводството е, е, има е, в малки райони Европа има е, значителни е, екологични проблеми. Бях е, е, на един симпозиум, организиран от Европейската комисия през септември. Всичко беше много положително. Единствено от е, броя на производителите на мляко падаше драстично, е, докато нашите, нашия оптимизъм растеше. Ако наистина доходите на отделните е, производители е, на мляко и млечни продукти е, се покачват, тогава аз съм в тотално заблуда и говоря на различен от вашия език, но ако не решаваме проблемите, търсики корните на злото и ако не принуждаваме тези, които замърсяват пазарите, фигуративно казано, да плащат за това, проблема няма да се реши. Благодаря. C'était ли наистина много въпроси, много голямо разнообразие има в разходите за производствените разходи на отделните е, ферми. Е, огромна работа предстои да се прави в самото начало, за да се отчетат различните е, разходи, разликата в разходите на производителите. Втората ми идея няма криза в световното търсене, има покачване на търсенето и можем да кажем, че европейското производители могат да излезат на външни пазари, е, външния пазар е в е, състояние на растеж. Имаме е, тези доставчици, които модернизират производството си, могат да пробият. Ние би трябвало да отговорим на този растеж на външния пазар, той оправдава засилване на производството в Европейския съюз е, но затова е необходимо да е, е, познаваме и да разполагаме с всички възможни средства в реално време и да ги прилагаме в реално време като използваме форма на легориране, която е колективна, не индивидуална. Това е решаващото в Европа и аз съм съгласен с това, че за краткосрочното управление не можем да си представим е, инструменти, които управляват сектора непрекъснато и постоянно, защото млечният сектор е много, много жизнен, много променлив и енергичен, така че не може с една еднородна и постоянна средства и политика да се управлява. И последното, което искам да кажа, много важно е да е, се съпътства модернизацията с е, е, това, което с една вяра в бъдещето на, на млекопроизводството. Да, е, какъв вид е, въображение за... трябва да имат е, в бъдеще нашите фермери? Благодаря. Ако попитам фермерите, те ще кажат, че има а, криза. Да, нещата се подобряват, има стабилизиране на пазара, но всички а, се а, безпокоят, че може да настъпи нов спад на пазара през пролета. Ние виждаме пик в южното полукълбо, там сега е лято, но все още не е дошло тук. Дали ще допуснем фермерите да фалират и да нямат възможност да се издържат? Ние трябва да намерим социално приемливо решение. Дали Европейския млечен съвет и неговото предложение са допустими? не за въвеждането на квоти, но все пак трябва да има мерки, които да дадат сигнали на фермерите при ценообразуването, за да знаят каква е ситуацията с свръхпредлагането. Освен увеличаване на а, интервенционната цена и дали това ще намали свръхпроизводството. Мисля, че не се налага да използваме намеса но ако има а, такъв критерий, ще има но стимулиране на пазара. Последния а, път, когато имаше такава намеса, имаше загуба, после имаше а, отново а, печелене на средства. Благодаря. Алфред Ендерле е последният от експертите. Ще бъда много кратък. Искам да направя няколко коментара. Един от депутатите каза, че съм представил някаква идеална ситуация. Не, аз имах задачата да говоря за реалното положение. Искам да ви върна към данните от 2013, когато нямаше криза, средната цена беше 30 и над 30 цента. В Гърция беше по-висока, в Румъния също. Така че всичко зависи от това къде се намирате. Цените не са еднакви навсякъде. Румъния, можем ли да твърдим, че е била в криза? Съвсем не. И затова аз съм съгласен с това, което беше казано, че трябва да имаме обща дефиниция за криза. Да, ще има допълнителни структурни промени, някои ще се отнасят до необлагодетелствените райони, за да продължат производството. Ние се нуждаем също от защита на потребителите, на, извинете, защита на производителите. Такава защитна мрежа трябва да е на лице. Трябва да има и други такива възможности. Интервенцията, складирането, застрахователните схеми, всичко това са а, такива защитни мерки. Европа е силна с това, че имаме разнообразно производство и преработвателна индустрия. Имаме малки и средни предприятия. Когато говорим за обеми до 400 до 500 милиона, говорим за качествени продукти, които искаме да изнасяме. Има обаче значителни промени от е, търсенето на различните пазари. Например, китайците искат едно, американците друго. Е, тук е, е необходимо да се хармонизират условията или стандартите, за да обслужваме тези пазари. Имаме структурите, имаме нужните системи. Те се финансират в известна степен от преразпределение на бюджета. Аз моля за вашата подкрепа, за да можем да преодолеем бюрокрацията, която разрушава системата. Благодаря ви. Господин Никълсен, като докладчик, има думата. Преводачите съгласиха да работят малко над времето, което беше определено, за което им благодарим. Господин Никълсън, Искам да се възползвам от тази възможност, не само да благодаря на преводачите за тяхната щедрост, но и също и да обещая, че няма да ги държа прекалено дълго. Искам също да използвам възможността да благодаря на всички, които взеха отношение по темата днес след обед. Близо 3 часа и половина вече говорим. Искам да поздравя всички, които останаха тук до края и слушаха всички изказвания. Имаше а, някои критики, които обаче бяха направени от а, а, човек, който не остана до края на изслушването. От месеци ние а, говорим за това колко вързани сме с а, световния пазар и че трябва да запазим нашия дел на световния пазар, дори да го увеличим. Дали считам, че безопасните мрежи са достатъчни безопас... и нивото на защита е достатъчно. Не съм съгласен, че това е така. Не съм съгласен с представителя на комисията, който твърди, че няма криза. Криза има. Може да не е еднаква всички региони, но криза е на лице. През април, ам, май ще изпитаме сериозен проблем и не е необходимо да сте запознат а, с науката за космоса, за да направите тази прогноза. Ние не искаме въвеждане обратно на квотите през задната врата, но това, което трябва да направим е да гарантираме закрила на онези, които произвеждат. Фермерите са тези, които са засегнати, не търговците на ядро или на дребно. Магиня си изготвя доклад за Комисията по селско стопанство за нелоялните търговски практики, както и това, върху което работите вие, господин председател. Ние в тази комисия работим по решаването на проблемите, а проблем е на лице. Ние не сме използвали всички инструменти, които са на разположение а, чрез а, пакета за млякото. Трябва да призная, че фермерите трябва да бъдат отговорни. Те не могат да сключват само краткосрочни договори. Дългосрочните договори или да преминават към дългосрочни договори, когато им хрумне. Трябва да се съобразяват състоянието на пазара. Колебанията на пазара няма да изчезнат, те ще се връщат и в бъдеще в секторите на птицевътството, на свиневътството, както и в други сектори сме наблюдавали в миналото. Приветствам факта, че никой не може днес да се оплаче, че няма е възможност да се изкаже. Аз действително вярвам силно, че има необходимост от млечните квоти. Искам да кажа на онези, които имат определено виждане за квотите. Все пак тези квоти изиглаха, изиграха своята роля. Ние имаме различия за това къде точно се намираме в момента и трябва да намерим решение. Тези квоти обаче няма да се върна скоро време и от моя гледна точка и кой знае Както каза представителя на Европейската комисия, той не разполага с кристална топка. Никой от нас не разполага с такава кристална топка. Затова, може би, нещата ще да изглеждат много по-различни, ако можехме да предвидим точно какво може да се случи в бъдеще. Много лесно е, като погледнем назад, да критикуваме това, което някой друг е направил. И от тази гледна точка трябва да кажа, че квотите съществуваха. Въпреки това имахме криза в сектора, който беше не засекна чак толкова силно сектора. Не знае какво би се случило сега. Трябва да имаме предвид и обсерваторията за състоянието на пазара на мляко, дали можем да използваме този инструмент по-добре дали тя прави достатъчно. Съгласен съм с господин Дорфман, че има проблем с планинските райони. Има социален проблем в този район и ще е много трудно да се намери решение. Връщам се към въпроса дали разполагаме с достатъчно инструменти, дали използваме наличните инструменти в достатъчна степен, дали са необходими допълнителни мерки за подкрепа. Аз считам, че можем като цяло да направим повече. Това е към комисаря, към комисията. Ние не искаме да говорим само във време на криза. Има сериозен проблем, дали се нарича криза или не. Аз от дълги години съм член на комисията Агри. Комисията е казвала тези неща и преди. Мариан Фишебол каза пред комисията, че никога повече не трябва да хленчем, докато комисията не предприеме мерки. Казвам ви сега, Върнете се, кажете на комисаря, че ние не приемаме това, което казвате. Аз ще изготвя моя доклад до един месец. Той ще бъде разгледан от тази парламентарна комисия, ще проведем разискване и там ще застъпим една разумна позиция. Трябва да кажа съвсем сериозно, за пакета за млякото, че когато се изготвя един доклад, който да е отговорен, тогава очаквате хората да предприемат мерки, а това изисква и отговорно отношение при изготвянето на самия доклад, какво точно ще бъде включено в него. Благодаря на всички за участието. Благодаря ви, господин председателю, за начина по който председателствахте днешното заседание. Просрочихме с 5 минути времето си, което не е чак толкова зле. Благодаря ви много за вниманието. Председателят, само една минута. Аз също искам да кажа нещо. Сега за мрежата за е, гаранции, която е вписана в е, реформата. Проблема е, че няма инструменти, които е, са, я придружават е, и е, после е, външните параметри. Ние не можем да е, се е, чувстваме в безопасност, ако имаме руското ембарго или тип е, т.е. Е, имаме нови външни условия, така че съм е, доволен от това, че господин Николсън също каза много неща и знае, е запознат добре с е, тип, ТИТИП, защото тук се намесват все повече външни параметри, които оказват своето влияние върху ОСП. Благодаря на всички, на панелистите, на преводачите, Надявам се, че е, е била от полза това заседание и изслушване.